All right. Colleagues, may I have your... И, така, колеги, ако обичате, вземете местата си да започнем заседанието. Първо, приемете извиненията ми. Е, Извинете, извиненията на Шамбълс. Тя а, ш, е, явно е попаднала в задръстване е, надявам се, че няма да се забави много, но аз е, ще председателствам докато тя е, се появи или пък нейн заместник. Първата точка е приемане на дневния ни ред. Ако нямате бележки или желание за изменения, да го смятам за прият. Също така да ви информирам, че имаме редица протоколи от началото на ноември, е, на ноември до края на декември до е, преди коледа, е, които са финализирани. И ако не възразявате, ще ги считам за приети. Редица съобщения също предстоят, но аз ще е, ги е, прескоча. Шарен боус мисля, че може да го направи, когато се появи или по-късно днес, или пък е, утре преди обяд или след обяд. така стигаме до следващата точка, която е най-важната за днес след обед. Имам честа да поздравя с добре дошъл сред нас Викторио Грили, министър на економиката и финансите на Италия. Добре дошъл. Е, благодаря ви за това, че сте с нас. Е, наистина, е, ние много силно желаем да споделим вашата оценка на ситуацията в Европа, економическата ситуация в Европа. Намерението е да ви предоставим около 10 минути за уводни бележки, след което ще имаме възможност за колегите е, депутати ще имат възможност да задават въпроси и е, вие, както вече изразихте съгласие да е, отговорите на въпросите им. Всъщност аз е, от мен е, не е моя работа да е, обобщавам е, положението в е, вашата държава в момента. Е, вие сте в състояние да го направите много по-добре от мен. Е, затова е, е, с голямо удоволствие ви давам думата и благодаря за това, че сте тук. Благодаря, господин председател. Е, и е, почитаеми членове на Комитета за економически и парични въпроси. За мен е чест и радост да бъда след вас тук и вашия комитет в е, контекста на економическия диалог. Десет минути са кратко, са, не са много. И надявам се да имам възможност да въведа темата в тези 10 минути. Но пък след това въпросите, предполагам, ще ми предоставят повече време за да навлеза в подробностите. Е, за няколко минути ще се спра на това, което за мен е, е така с неодавнашното развитие, актуалното развитие на Европа и е, економическите проблеми в Европа и е, след това ще мина на италиански мой матерен език за положението в моята страна. Е, след няколко месеца напрежение е, финансовите пазари в Европейската зона сега е, сочат е, растящо доверие. Финансовите условия са се подобрили, доходоносността и спредовете са се увеличили. Всички индикатори сочат, че настроенията на пазара се покачват. Подобрените финансови условия водят до раз, разсейване на някои а, съмнение относно економическите перспективи. Не сме преодолели кризата все още, но оздравяването на финансовата система и някои индикатори за заздравяване е, така са оптимистичен признак за следващата половина от 2013. Въпреки положителните излети за 2013, втората половина, не можем да сме удовлетворени. Очаквания растеж не е достатъчен, за да гарантира устойчив растеж растеж на работните места, е, финансови е, перспективи и резултати. Е, това всичко е отговорност на всички държави членки на институциите на Европейския съюз. Един процес на дълбоко преструктуриране започва в много държави е, изпълнението на реформите е трудна задача, економически и социално, но това е, е пътя за е, получаване на резултати. Колективно държавите членки и европейските институции трябва да продължат да водят една интелигентна обща политика и засилено управление. До голяма степен, според мен, стабилизиране на е, финансовия пазар отразява успеха на европейските институции и държавите членки е, в е, въвеждането на една, на една солидна стратегия за следващите няколко години и преодоляване на кризата от последните години. Смели решения и стъпки са предприяти през последните години след решението на съвета в края на юни е, решимостта да се разчупи порочния кръг между задължнялостта и финансовата система е, е, е факт създава се, създаването на европейски механизъм за стабилност, както е, съответни бекстоп за подпомагане на евро, държавите от еврозоните. Всичко това е в ход. Е, Европейската централна банка игра, изигра важна роля в е, финансовите транзакции, като съответно намали риска около Европа и създаде обратна връзка, предостави обратна връзка и по отношение на доверието. Както казах, напредък е постигнат на европейско равнище, но и е, на национално равнище също. Сега е, ще е, се спра върху моята държава и ще премина на италиански. В Италия Ние се ангажирахме с един изключителен план да разчистим сметките си, е, за да смекчим ефекта, е, въздействието е, върху заедостта и растежа. Това е една задача поставена от комисията и това е залегнало в основата на нашата програма. Успяхме да е, направим това, което се очакваше от нас е, като структурна реформа, структурни реформи. Е, Италия бе санкционирана в сравнение с други напреднали държави, с това, че всъщност се породи криза на доверието в Италия е, ние ще трябва да съкратим дълга си до около 2,4% от БВП до 2014, а в 2013 се надяваме да е, сме свидетели на едно заздравяване. Втората част на годината ще бъде добра за инвестиции и е, по-добра заетост. В следващите години очакваме да е малко над 1%, е, започвайки от 2014 е, това не е достатъчен растеж, е, така че правителството е, по, призова за серия структурни реформи, включително пенсионна реформа, реформа на пенсионната система, на пазара на стоки и труд, научно-изследователски развой на дейност, обучение и образование, Надяваме се по този начин да постигнем 4% е, растеж, увеличение на растежа в сравнение с предходните години и да постигнем един положителен баланс от около 3% от БВП, което според нас ще се качи на 5% е, в началото на 2014. Очакваме балансиран, структурно балансиран бюджет в начало, още от тази година, макар че в момента все още имаме е, малък дефицит. Опитваме се да е, прехвърлим данъчното бреме, по-голямата част от данъчното бреме върху е, заедостта и потреблението в, е, е в на труда и потреблението, е, по-конкретно в инвестициите. Надяваме се да съкрещим, е, да намалим данъците по този начин в дългосрочен план, да подобрим производителността за, и да улесним начинаещите бизнеси. В момента Италия е много различна държава. Тя е, преживява дълбоки промени и надявам се, че тези промени ще бъдат необратими. 2012 парламента прие едно изменение в Конституцията, за да може се, е, като въведе като конституционно изискване балансирания бюджет. Това ще е наистина сериозно ограничение от началото на 2014 година и се отнася до целия публичен сектор. В това се прави в духа на на, е, и е, в съзвучие с европейската е, законодателство. Разбира се, предвидени са изключения за изключителни законодателства, както предвижда и европейското законодателство. Имаме засилен закон по отношение създаването на механизъм, чрез който да се постигне балансиран бюджет. Това ще бъде, ще се провери на практика, ще се проверява от един независим орган, който ще се е, конституира по силата на едно изменение в Конституцията. Освен тези важни мерки за е, стабилизиране на нашите баланси, Други важни реформи е, се, е, са в ход. Е, остава ми май само минута, така че само няколко ще изброя, за да, остане, за да ги включим в дебата. Те се отнасят до прозрачността, борбата с корупцията. Създаден е комитет за организиране на гарантирана прозрачност в държавната администрация, като независим орган, повече прозрачност в, е, е, и по-малко бюрокра... бюрокрация е, ще се постигне чрез публикуването на е, сайт на всички е, е, обществени административни органи, включително въпроси свързани с бюджета, гражданско строителство и предоставянето на услуги на гражданите. Борбата с корупцията се води с, с пълна сила. Разбира се, е, това става чрез предвиждането на по-сурови наказания в публична администрация предвиждаме съответните одитни органи, в местните финанси, регионите и местните органи ще трябва да отговарят на същите бюджетни изисквания, както и централните органи. Въведахме и стратегически цели за, на бюджета през следващите няколко месеца през изминалите няколко месеца. Бихме искали да е, улесним инвестициите от страна на частния сектор, да стимулираме малки дебен и среден бизнес. От началото на тази година е, всички плащания, е, разплащания трябва да се правят между 30 до 60 дни при изключителни обстоятелства. Това е по силата на европейска директива, която ние ще интегрираме в националното си е, правна уредба е, тази година е, организираните профсъюзите и работодателите ще трябва да се съберат и да водят диалог, за да договорят договор, който по-добре отразява нуждите на отделните предприятия и да насърчават измененията в тях. Правителството предостави, предоставя на разположение редица ресурси и средства за това. В всичко това трябва да стане в контекста на един закон, закона за стабилност, за да могат да е, изплатени е, съответно увеличение върху заплатите, които да са стимул за е, повишаване на производителността на труда. Това е, са моите уводни думи. Ще спра до тук. Надявам се, че ще навлезем в повече подробности в, е, по време на дебата. В заключение само да кажа, че е, тръгнахме по този път, който сме избрали избрали. Е, предприехме много решителни стъпки, е, очевидно далеч сме от края на пътя, но в Италия, както и в голяма част от Европа, всички институции ще продължат да работят по тези, тези важни програми. Благодаря. Благодаря много за тази, това кратко представане и картина на текущите реформи. Знаем, че Италия се управлява в, момент от, в момента от правителство на експерти. Знаем, че държавата ви, е, че предстоят избори следващия месец е, в е, Италия и предполагам, че някои от въпросите, които ще ви зададат, вероятно ще са свързани и с политическото бъдеще на страната ви. Сега да започнем е, въпросите и разговорите. Всички колеги знаят е, регламента. пет минути е, всеки. пет мини се предвиждат и за въпрос, и за отговора. Пет минути общо. Така че колкото е по-дълъг въпрос, толкова по малък ще е отговор. Значи придържите се към кратки въпроси до минут, минута и половина, за да има повече време за отговор. Ще започна с Жан-Пол, Гузес, който представлява НП. Жан-Пол, имаш думата monsieur le président. Господин е, председател, е, благодаря. Добре е дошъл, господин министр, в нашето заседание. Един е, наивен въпрос ще ви задам, който си задават и гражданите. Имаше първоначални предложения за еврозоната и как става така, че в толкова кратко време всички мерки, които бяха обявени, е, как става така, че така внезапно е, пазарите се обърнаха и от години се говореше, че сме на ръба на пропаста, че ще пропаднем, че ще има разруха. И изведнъж, въпреки че нищо конкретно, припомням, не е направено, как си обяснявате, че изведнъж еврозоната, ситуацията в нея се обърна на 180 градуса. Благодаря. Well, thank you. Uh, well, let's say that I, I... Отговора. Благодаря. Нека а, да кажа първо, че не съм съгласен с твърдението, че нищо все още не е направено. Мисля, че ако разгледате много внимателно събитията, това, което се случва в еврозоната като цяло, в отделните страни, аз съм правил това, ще видите, че има резултати. По отношение на вземани решения, по отношение на изпълнението на тези решения, има много важно решение на европейско ниво за един надзорен орган Европейската централна банка излезе с съответни декларации. Т.е. предложи се една ясна рамка. Рамка, в която се определя как ЕЦБ може да реагира за стабилизиране на пазарите. И трето, за мен е много важно, е фактът, че има съвсем ясен график за създаване на единия назорен механизъм над банките на Европейския съюз. Това са решения, които бяха взети съвсем бързо в европейските институции, с което бе показано на пазарите, че съществува решимост в Европейския съюз, сред неговите институции, а съществува също така и капацитет да се вземат бързо решения. За отделните страни мога да говоря само за моята, естествено, но мога да кажа, че тази година голяма част от е, реформите, за които се прие съответно законодателство, започнаха да бъдат въвеждани. Нека да ви дам един пример. Например, е, сме в последната фаза на пенсионната, на реформата на пенсионната система приеха се съответните законодателни текстове и правителството много внимава с съответното изпълнение. Тоест не, няма, не се предвиждат допълнителни административни мерки в тази посока. Тоест, по моя оценка, до голяма степен кризата, когато тя избухна, бе криза на доверие доверие в Европа и като цяло доверие във възможността на Европа да се промени и да реагира на кризата. Също така ставаше дума и за това какво очакваха пазарите от отделните страни и от целия Европейския съюз и от еврозоната, разбира се, по-конкретно включително и е, се тестваше реакцията. И именно целият този процес промени очакванията. Всичко това, което бе направено в Европейския съюз и в страните членки. И сега виждаме, че е, пазарите отчитат съответния процес, отчитат възможността на отделните страни членки да реагират на кризата да предприемат съвсем мерки, създаващи доверие в един напълно закономерен график. Тоест, нещата вървят така както трябва. В последните 18 месеца бяха постигнати много изключително важни краъгълни мерки, свързани с националните реформи. И най-важното е, че ние правим това, което казахме, че ще направим. Председателят, благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Джани Питела от Социалистите и Демократите. Благодаря. Благодаря, господин Клинц. Добре дошъл, господин е, министр. Много ви благодарим за така откритите и приятелски отношения с Европейския парламент, както винаги. Една, един кратък коментар и въпрос имам. Първо коментар. В Италия една Италианската банка отново преразгледа прогнозите си за растежа за 2013 и то в посока надолу. Правителството е, даде цифра 2%, банк, Италианската централна банка казва 1%. В такъв смисъл е много е, трудно да видим как точно ще ви е балансиран бюджета за 2014, ако не предприемате допълнителни мери. И сега въпрос. Като се има предвид съвсем очевидния и прекомерното въздействие на мерките за економии, не смятате ли, че трябва да се предприемат коригиращи мерки, за да не се нарушава социалната тъкан на страната? А също така, не е ли редно да признаем, че в е, тези изключителни обстоятелства в Италия няма да можем да балансираме сметките си тази година? И а, е, е, мисля, че Берлоскони в това отношение поступи много безотговорно. Отговора ми на двата въпроса и на коментара е да. Но всъщност е, част от тези неща са направени. Значи балансирането на сметките за 2013 не е в номинално изражение. Става дума за структурен баланс. Тоест, е, има съответните е, до нагаждания. През 2011 година приехме корективни мерки именно с цел да се постигне балансиран бюджет. И в момента от економическа гледна точка положението е много по-благоприятно, отколкото беше тогава. Така че да, банката, Италианската банка направи своите прогнози, обаче по време различно от е, това, когато прави правителството прогнозите. И перспективите бяха различни. В Италия ние имаме един много важен принцип, който сме установили. Той се отнася и за европейския дебат. А именно, че ще търсиме растеж на бюджета, ще пристъпваме към корективни мерки, става дума за чисто номиналното изражение на бюджета. Значи, ние е, търсиме да не нарушаваме, стратег... да, да постигаме структурните си цели. Е, тоест, е, е, става дума за бюджет, който се наглася съответно съответните економически цикли. 0,2% се дава като прогноза. Тя ще бъде отразена в нашата прогноза за бюджета също. Тоест няма да има нужда да се правят никакви допълнителни маневри, т.е. ще направим това, което правехме и в е, миналото. Целта е да имаме баланс в сметките, но е, този баланс да бъде да отчита съответно и економическите цели, е, цикли. И в момента, в който бюджета структурно е балансиран, няма нужда повече да се пипа економиката в едни толкова трудни времена, а именно да се въвеждат допълнителни мерки за економии. Европейските институции, Европейската комисия и Международния валутен фонд също коментират, че като се има предвид рецесията, е по-добре да се търси циклично е, изравняване на бюджета в е, номинално изражение. Филенак. Господин Тремоса от името на АЛДЕ, благодаря много. Добър ден, аз е, съм от Барселона. И искам да ви задам следния въпрос. Е, вчера е, слушах изказване на господин Монти и той говореше за много сериозни реформи в Италия и искам да знам какви точно реформи трябва да бъдат е, задълбочени и какво ще остава да бъде направено. И още един въпрос. Възможно ли е да се направи някаква реформа на регионално равнище в Италия, така че а, регионите да имат право не само да разходват средства, но и да получават средства от постъпления от данъците. И така да има действително федерална система като в Германия. Благодаря за въпросите. Ще отговоря на две нива. Първо, аз виждам нещата така настоящото правителство трябваше да се справи с структурните проблеми в Италия по един доста широко обхватен начин. И е, трябваше да бъдат засегнати много области. Не мисля обаче, че правителството е отишло прекалено да рече. Не. Е, е, Реформите а, трябва да продължат. А, някои от тях вървят постепенно, постепателно. Има области, в които са направени някои реформи, сега трябва да се задълбочи реформата. Това е като когато се търси нефт, прави се сондаж може да се окаже, че нефтът е на километър под повърхността. А, първия сондаж отива само на няколко стотин метра. За това става дума. Като цяло, тук нататък няма да има нужда от многоетапни е, реформи. Най-важното е да се осигури стабилност в фискален план. В Италия сме си задали конкретни цели за постигането на финансова стабилност, включително, вземайки предвид и пенсиите. Има други области, обаче, в които е необходимо да продължат реформите. Трябва някои елементи повече да се отворят, да се либерализират и да се отворят към конкуренция. Става дума за някои части на економиката в Италия, и всичко това означава, че трябва отново да обмислим въпроса за размера на публичния отрасъл. Много е важно това. Размерът и структурата на публичния отрасъл. Оттам нататък има и се намесва и въпросът за суверенитета, отношението между националното правителство и е, регионалните органи. В Италия е ясно, че настоящият модел, който е резултат на няколко конституционни реформи, не е съвършен и настоящото правителство изпрати проект за конституционна реформа а, е, на парламента с искане да се предефинира разпределението на силите между централното и регионалното равнище. По другия въпрос, а именно предоставяне на регионите на възможност да събират а, данъци, това също би изисквало конституционни реформи. И вече има някои предприяти мерки през декември 2011 година, например, бе реформиран данъкът върху жилищата. и недвижимото имущество. Това е данък, при чието събиране а, Една част от постъпленията отиват към централните органи, друга част към регионалните. И могат да се използват като източник на финанси за е, регионите. Това е един пример. Филип Ламбер от името на групата на зелените има думата. Добре дошъл, господин министър. Ораторът прави игра на думи с името на министъра. На... Радвам се, че сте тук. Вие сте един от най-активните членове на Европейския съвет и може би единственият, който успява действително да се противопостави на някои твърди да, да заявени мнения. Жан-Клод Юнкер също се срещна с нас и говори за политиката налагана върху държавите членки от началото на еврокризата, казвайки, че не всичко е било достатъчно добро. Съкрещение, затягане на коланите и така нататък – Оказва се, че това води до контрапродуктивни мерки и в крайна сметка най-бедните плащат. Втора точка – асиметрични са шоковете. Смятате ли, че трябва да има асиметрични корекции? Или смятате, че трябва да има друг тип механизъм, а именно страните, в които има по-висок излишък, да могат да направят нещо. И така, аз ви задавам въпроси като а, италиански мини... в качеството ви на италиански министър и в качеството ви на член на ЕКОФИН. Благодаря. Тук трябва да се разграничат две неща. От една страна, а, може да сте в средата, в, в разгара на проблемите, а от друга страна, може да разгледате, разгледате бъдещето на Европа, който учил економика си дава сметка, че фискалните корекции в, в краткосрочен план могат да се отразят отрицателно на економическия цикъл. Макроекономиката по принцип е била създадена за да се търсят начини да се резорбират такива шокове и да се направи възможно държавата да провежда контрациклична политика. И не е случайно, че мерките, които много държави по целия свят се налага да прилагат, не са насърчаващи економиката в краткосрочен план. Същевременно обаче имаме проблеми и с доверието. Е, кое, които са доста сериозни в някои страни. Това означава, че няма възможност да се избира между меки и твърди мерки. В някои страни изобщо е поставен на под въпрос възможността пазара да продължи да функционира и да продължи да купува държавни облигации. Така че по някой път се налагат много тежки финансови фискални корекции, които са просто неизбежни. Оттам нататък, възможно ли е да се създаде е, една Европа без механизма, който вие споменахте – трябва да се има предвид, че във всички области могат да се ам, получат шокове. Нещата са ясно засегнати и в доклада, изготвен от тиримата председатели. Целта е лека по лека да се стигне до една по-добра структура на Европа, по-добра архитектура на Европа, която да позволява реакция на асиметрични шокове. Изискват се няколко стъпки. Трябва да се градят основи. И сред тези основи е фискалния пакт. Трябва да има яснота, правилата трябва да са ясни на всички. И да, много е жалко, че се наложи да се сблъскаме с такава сериозна криза, имайки толкова малко избор за действията си. От тук нататък в бъдеще Европа ще трябва да вземе решение по структурни механизми, които да позволяват да се резорбират такива шокове за в бъдеще. А, и вашият въпрос действително добре дошъл. Марио Мауро от Италия има думата от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Имам следния въпрос свързан с положението в Италия и с един от показателите, които в месеците, които предхождаха встъпването в власт на технократското правителство, а, често се споменаваше като важен проблем в Италия, а именно Резултатите на Италия на пазара на слаповете за кредитно неизпълнение. И така, моят въпрос е следният. След 13-месечно управление от технократското правителство, променило ли се нещо в резултатите на Италия на този конкретен финансов пазар? И смятате ли, че има връзка между тези е, промени, ако има такива, и реформите, които вие сте предприели? И така, има ли връзка между резултатите и въпроса за политическата е, за доверието и политическата стабилност? Да, мисля, че нещо се е променило. Всъщност много неща са се променили, ако погледнем е, числата сравнение с по-трудните етапи от кризата, сега сме свидетели на показатели, които са ни малко по-познати, като спредовете и е, слоповете по неизпълнение на дългове, на кредити, кредитите за неизпълнение. Е, виждаме и повече е, засилено доверие в пазарите и в Италия и в цяла Европа. На какво е, се дължи всичко това? Очевидно има различни мнения. Е, някои ще кажат, е, че е заслуга на Централната банка, други ще кажат е, самите държави или цяла Европа, но общо едно е ясно Очевидно, поне така виждам аз нещата, е, ЕЦБ е свърши много добра работа, като е, обедини, е, като е, всъщност е, посочи е, изхода от кризата, като механизми е, и е, решения и мерки. Е, това е част от една цялостна стратегия, защото, защото както знаете, самата Централна банка е създала инструменти, е, към които са прикачени важни е, условия. Целта е, целта е да се постигне резултат, който да е, е осъществи, пости, е, постижим от всички институции и държ, държави, е, които са се ангажирали. Значи тези мерки, независимо дали говорим за национални мерки в еврозоната или мерки на Централната банка, никоя не е достатъчна отделно от останалите за стабилизиране на пазара. Всяко от тях е една важна съставка от целия пакет от мерки. Би било много трудно да се е, стабилизират пазарите в една изолирана държава, страна членка. Е, тук е, съществуват и така наречените системни рискове на системата е, наистина въпросът за е, нашите очаквания е, не трябва да се разглежда независимо от системния риск. Ако пазарите а, трябваше да се а, срутят, трябва да отчетем и това. Другото, разбира се, другия важен фактор е да имаме една а, външна политика, която а, буди а, доверие и а, съответните а, точни действия на Централната банка. Е, нищо е, от тези мерки не би е, помогнало, ако няма видими реформи от държавите членки, на които да засилват доверието. Така че мисля, че това е една комбинация, пакет от всички тези фактори и усилия. Е, финансовата стабилизация, фискалната стабилизация, економическата реформа в Италия е един от факторите. Също времено е, също трябва да се прави, да върви паралелно като изменения и е, реформи и в еврозоната и Централната банка. Благодаря, господин министр. Последните дни ние сме свидетели на това, че председателя на Еврогрупата леко се дистанцира от е, политиката на економии е, всъщност Еврогрупата от 8 години, той председател са Еврогрупата от 8 е, години и тя именно настоя, настояваше за такива економии на публичните финанси. Зная добре, че това е добре, но основното е да се знае дали политиката на економии е, е, ще е, даде плодове или не, както мои бългийски колеги и други твърдат обратното. смятат, че тя е една спирачка на, на производителността, че има обратен ефект и така нататък, но виждаме в Италия, дори в Гърция, въпреки това, което си мислехме, има известни положителни стъпки, положителен ефект. От друга страна, се смята, че тези мерки економии имат, водят до рецесия и този ефект сега се проявява, който беше преди това подценен. На кого да вярваме и какво, в какво да вярваме? Какво смятате вие? резултатите, които се проявиха в един труден период, те ще бъдат дългосрочни или не. Е, е, е, от една страна председателя на Еврогрупата е, е, сега твърди, че е, може би започва да се оплаква от това, че твърде далеч отидахме в мерките за економия. От друга страна, той твърди, че те имат положителен ефект в намаляване на задължнялостта. Какво мислите вие? Разбира се, фискалната стабилност е горчиво лекарство трудно се приема. Е, очевидно, разбира се, нещата са различни в различните държави. В някои е, държави имаше повече е, пространство за маневриране. В моята държава изборът беше много силно ограничен, защото не е възможно да има една сериозна стратегия на растеж без стабилни и стабилизиран финансов пазар. Е, това е все едно да строиш е, къща в пясъка, на пясъчна основа. Така че първият пожар, който трябваше да гасим, беше да възстановим е, пазар, доверието в пазарите в Италия. Като държава длъжник – така че първият ни приоритет беше да стабилизираме Италия и да върнем доверието е, в е, кредиторите, да бъде един е, длъжник, на който могат да имат доверие кредиторите. Разбира се, друго неважен момент беше скоростта, темповете, с които можеше да постигне тази стабилизация. Балансирането на бюджета тази година беше и за нас, и за международната общност основния сигнал, ключовия сигнал, че пазарите е, очакват това от Италия, за да е, си върнат доверието в нея. Разбира се, економиите не са е, самоцелни, те са средство за постигане на целта, която всички знаем е растеж. Господин Юнкер, разбира се, Юнкер говори за европейския подход към растежа. Очевидно, това предполага нещо повече от а, прости само економии, но целият дебат както мнозина от вас изпомнят, е, на съвета през е, юни е, когато се говореше, че економиите са единствения изход от кризите, кризата, но междувременно се заговори за инвестиции, за повече е, съвместни инвестиции, повече европейски инвестиции, е, съответно по-голяма, по-важна роля за Централната банка, за ЕЦБ. Е, всички тези неща вече се разглеждат комплексно днес е, пакта за стабилизация, стабилност в някои държави, като Италия, например, се е, счита за основна част от това, защото е, на него се гледа като на предварително условие. Лесно е да си е, представите е, как, е, да баланс... как могат да се балансират финансите, как да се балансира бюджета. По-трудно е обаче да се гарантира е, растеж и трудно е да се е, каже как да се прави. Всяка страна трябва да намери пътя за себе си. Благодаря. Представители на Социалистите партия от Словения. Ще мина на английски през последните е, проучвания е, е, се установи, че е, Европа го губи към 1 до трилион всяка година публични средства. Е, и че всъщност е, тези мерки на економии с опасност, е, представят опасност за подобряване, за качество на публичните услуги и съответно подкопават функционирането на общия пазар в Европейския съюз. Загубата на постъпление в бюджета се разраства, задължеността на държавите членки в момент на а, е, криза е, е, и поради е, неплащане на данъци, фондовете, които са на разположение за публични инвестиции, растеж и заетост се стопяват. Сега комисията в парламента по тези въпроси прави доклад. Аз съм докладчик за това как, какви мерки трябва да се предприемат за избягване на неплащане на данъци. Това разбира се идеята да има една обща стратегия, европейска стратегия. С такава стратегия бихме могли да съкратим с 50% 10% е, е, укриваните данъци до 2020 и е, Италия е след държавите, които имат най-голям брой е, от е, економия, сенчеста економия. Е, това е, води до големи загуби е, за бюджета. Какви мерки ще се предприемат е, е въпросът ми е, в този смисъл. Какво е, продължава да и какво смята да прави Италия, защото чух, че последните няколко месеца е свършила доста в това отношение. И вашата позиция също относно моят призив към държавите членки, включително Италия, да засилят борбата с избягване и неплащане на данъци на европейско равнище. Сигурамент е quella <coughs> della... Да, определено. Неплащането на данъци е много сериозен проблем. В някои страни той е по-остър от други и, за съжаление, Италия е от тях. Имаме сериозни случаи на неплащане на данъци, даже може би повече от останалите. Но това е проблем, който бе формулиран от правителството от първия момент, в който то влезе във власт. И се правят много сериозни опити за постигане на стабилизиране на финансите. И основен проблем в този смисъл е и борбата с избягването или неплащането на данъци. Също тук се поставя и въпроса за това, кое е справедливо. Освен, че правителството няма доходи за да плаща за социални програми, не е справедливо да се оставят хора да не плащат. Тоест, проблема е двустранен. Измеренията му са двустранни ние се стремим различните видове бизнес, търговска дейност да започват с равен старт. Или да има равни изисквания към тях. Има много опити за неплащане на данъци и е, економическата и социална система, ако не може да се справи с този проблем, си остава много нестабилна. Ние сме предприели много мерки, включително сме засилили е, възможността за разследване, е, свързана свързано с е, данъчните власти, така че да се проследяват финансовите сделки, транзакции на гражданите. Резултатите са добри. Също така е необходимо да се промени менталитета на хората – не само на обикновените граждани, но и на данъчните власти. В момента вече посредством информационните технологии имаме много по-добри възможности да сменим подхода към борбата с неплащането на данъци. Годината в економически измерения беше много, много слаба. Затова и резултатите от борбата с неплащането на данъци не са много значителни, затова не могат да се правят и сравнения. Но в момент на економически затруднения, факта, че трябва да се постигне смяна на менталитета, както на хората, така и на данъчните власти, е изключително важен. Не се съмнявам тези от вас, които следят нашите публикации са наясно, че ние е, работим много методично, дори все по-енергично работим за борба с избягване на данъците, включително дори с целта да създаваме страх от подобни постъпки и съответно водим разяснителна дейност. Председателят. Благодаря. Мисля, че в този случай действително се налага много сериозни мерки да се вземат и да отидат някои хора и в затвора, като например вашия биш министър-председател. Именно за неплащане на данци. Това е мое лично мнение. Сега давам думата на Сабин Коташ, социалист от Румъния. Благодаря. Добре дошъл, господин министр, в нашата комисия. Вие е, разделихте така е, увода си на две части и за това ще си позволя да ви е, задам два въпроса. Единия за Европа, другия за Италия. Що се отнася до Европа, вие знаете, че чухте, че съм от Румъния, все още страна, която не е в еврозоната. Вие сте от Италия и сте в еврозоната. И затова искам да ви попитам какво е вашето мнение за това, ново усещане, чувството, че Европа се движи на две скорости. Сигурно сте чували, че се говори да има и два парламента. Един за еврозоната, един за нееврозоната. А, също в банковия сектор страните от еврозоната – имат повече правомощия в този дебат, макар че в края на кращата в момента банките оперират изцяло в евро. В Румъния 90% от пазара реално се държи от банки от еврозоната. Затова искам да чуя какво е вашето мнение, какво е чувството ви, как, на къде върви еврото, ако ще продължаваме така. И второ, въпросът ми за Италия. Исках да ви попитам, вие говорихте за мерките за борба с корупцията, за прозрачност. Много ми е интересно, защото съм чувал така от е, хора, че се говори за нов данък върху недвижимите имоти. И въпросът ми е каква информация, какви са резултатите? как се приема тази идея, говори се за това да не е еднакъв данъка за всички, да е пропорционален. Смятате ли, че може по някакъв начин да се постигнат някакви подобрения на системата, след като вашето правителство започна в тази посока? Отговор. Благодаря. По въпроса за Европа на две скорости. Аз вярвам много в Европа, вярвам и в еврото и се надявам, че проблема ще отшуми сам по себе си. Защото когато оставим кризата зад гърба си, надявам се съвсем скоро, ще можем да задълбочим процеса на реформи, на механизми за предотвратяване на кризи. А по отношение на еврозоната, се надявам, че тогава просто всичко в Европа ще бъде едно и също. Та смятам, аз съм и оптимист и вярвам в еврото. И смятам, че всички в течение на времето ще постигнат сближаване. Естествено, междувременно следва много внимателно да се отнасяме към свободите на всеки един от нас, включително и на правомощията на страните, които не са членове на еврозоната да се внимава е, решенията взети в еврозоната да не е, застрашават е, свободите на тези страни, не членки, които са в, в края на кращата. Това е свобода в рамките на Европейския съюз. Защото, от друга страна, членовете на еврозоната са свързани с останалите и се налага да се вземат решения и то в разумни срокове. Тоест, е, смятам, че е, резултата е, ще бъде от значение за всички и трябва да търсим баланс. Много, много сложен е въпроса. И във всички случаи не смятам, че трябва да се раздробяват европейските институции. Напротив, тяхната цялост трябва да бъде запазена, но също така трябва да се гарантират и съответните права и свободи на различните страни членки, както и да има възможност да се вземат общи решения на моменти, както видяхме и в много успешен порядък. По въпроса за данък, е, имотния данък в е, Италия, ние искахме той да бъде наложен над всички видове недвижими имоти, защото имаше по закон възможност да не ви се облага втория имот и така нататък. Сега в момента новия режим налага данък, имотен данък върху всички имоти, които а, притежавате. Разбира се, трябва да не се забравя, че в Италия много, много голям процент от домакинствата притежават а, своите жители, а, жилища. Над 80% притежават поне едно жилище. Така че е, става дума за данъчен режим, който засяга практически все, всеки италианец, огромното мнозинство от гражданите. И естествено налагането на данъци никога не се приема с е, отворени обятия, така че можете да си представите, че гражданите не са възхитени. Но ако направим сравнение с други страни, в много страни е, данъчния режим се налага, действително има облагане на всички, на всички е, форми на недвижима собственост. В момента кампанията продължава за това как точно да се оформи този данък, дали ще е пропорционален или не. Разбира се, принципа на пропорционалност като цяло е добър. Отново, ако разгледаме практиката на други страни, данъчния режим за недвижима собственост – много често е доход и за местните общини, така че да се приложи принципа на пропорционалност на това ниво не е толкова просто. И е, именно там остават проблемите, защото много често този данък остава в местните общини. А също много често имотите не принадлежат на отделен гражданин, те са собственост на фирми за имоти. Оттам нататък вече е сложно да се налага данък. Председателят, аз съм демота, депутат от Германия. Ще говоря на немски. Е, господин Версани, който е, е претендента за един от претендентите за мястото на премиера в момента каза, каза че редица от договорите през последните години, включително фискалния пакт, трябва допълнително да се, да се предоговорят и нови отделни въпроси да се преразгледат отново. С това от да, е, това е, може би ще е, влезе в конфликт с е, стабили, е, пакта за стабилност. Това само е, произборна тактика ли е, е от страна на претендента за премьерското място и второ, еврото е една от е, е най-стабилните е, валути в Европа. Сега виждаме едно състезание надолу, една конкуренция отрицателна. Е, ената и други валути е, бяха е, също притиснати. Американците обаче успяха междувременно засилят своята конкурентност, конкурентоспособност. Каква е вашата критична оценка за съотношението между евро-долара и отражението на това върху е, е, експортните възможности на Италия и европейските страни по отношение на САЩ и е, страните с долар? Както вие сам казахте, господин председател, ние сме едно технократско правителство, правителство от експерти. Така че, е, що се отнася до а, участие в дебати, не ни е точно там най-силната страна. Трябва да разгледате предизборните платформи на политическите партии, които сега започват предизборните си кампании. Не знам дали въпросът е тактически или не, но искам просто да ви припомня следното. Италия и Италианският парламент, т.е. всички партии, които подкрепиха правителството на господин Монти, не само одобриха фискалния пакт, а и го приемат много насериозно. Ние сме една от първите, мисля, страни и все още сме една от малкото страни, които са въвели в Конституцията си основният фактор за фискална дисциплина, а именно изискването бюджетът да е балансиран. Това изменение бе прието през декември и е, е, не само това, казва се точно как трябва да се прави това всяка година. Фискалната дисциплина и балансирането на бюджета са част от, от конституционната реформа, която провеждаме сега и която се радва на голяма подкрепа. И така, когато станат част от италианската конституция, подобни изисквания вече много трудно се променят, защото се изисква мнозинство, което много трудно се постига в един парламент. По девалвациите позицията на Италия е същата като на останалите страни в Европа. Смятаме, че не е подходящо обменният курс да се използва като инструмент в политиката е, е, в областта на външната търговия. Не смятаме, че такива намеси са подходящи и не бихме искали да се злоупотребява с тях за целите на търговията. Еврото, нещо, което можете да видите и в опита на Германия, води до големи успехи в износа и също времено не се налага злопотреба с обменни курсове, тъй като економиката на Германия е силна. В повечето случаи резултатите са положителни. Може в краткосрочен план да има някакви а, резултати от девалвацията за а, търговията, за износа, но тези резултати винаги са изключително краткосрочни и в последствие е, крайният резултат е отрицателен. Така че европейската позиция и позицията на Италия в момента е точно такава. да твърдят, че този тип политики просто не подхождат на европейската економика. Давам думата на колега от групата на консерваторите, господин Епинг. Е, господин министр, е, затягането на колоните в Италия представляваше основно по-високи данъци. Е, Марио Драги, председателят на Европейската централна баня, каза, че това е лоша консолидация, за разлика от добрата според него консолидация, където данъците са по-низки. Така въпросът е как може да се намали е, големите разходи на правителството. Наблюдателите, като Волфганг Юни Харм, знаят, е, е, виждат нещата отстрани и казват, че не е допустимо економическото управление да се разводнява така, че да няма макроекономически резултати. Какви са структурните реформи, които са необходими, за да се възстанови растежа в Италия? Uh, I to you know, facts more than opinion. And of course... Смятам, че по-добре да се придържаме към фактите, отколкото към мнения. Според мен, в крайна сметка, ние сме управлявали доста малко време и в началото на управлението на нашето правителство бе ясно, че има нужда да се консолидират разходите, държавните разходи и трябваше да се направи това възможно най-бързо, така че се наложи да използваме фискални е, реформи повече, отколкото е, това би ни се харесвало. Това по никакъв начин не означава, че принципно позицията ни за данъците не е различна. За мен е много важно принципно да се намали размера на държавния сектор. Но това трябва да бъде направено първо, преди да се стигне до възможност за да намаляване на данъците. В Италия вече имаме конкретно изискване в Конституцията за балансиран бюджет. И така, когато има такова изискване, се казва, трябва държавните разходи да са равни на онова, което държавата може да очаква да получи от данъци. А, това означава, че ако искаме да намалим данъците, трябва първо да се погрижим да намалим държавните разходи, т.е. да бъде намален обхвата на множество програми и така нататък. И така, по това няма как да стане от днес за утре. И за мен, и за много други колеги е важно да се намали обема на разходите на държавата, но а, за тази цел а, това трябва да бъде направено първо и след това да се стигне до намаляване на а, данъците. Може да има и реформи в а, рамките на данъците, т.е. едни да бъдат увеличени като данъците върху потреблението и други намалени като данъците върху доходите. Но разбира се, всичко това е въпрос на избор на управляващите. Е, те да се вземат такива решения не е лесно. Трябва да се види как точно могат да се съкратят средства, да става дума за обществени услуги, става дума за множество надбавки, е, които се полагат на гражданите, така че това не са лесни решения. В различните страни в Европа има различни а, ситуации по отношение на данъчното облагане и на държавните разходи и във всяка държава има различна концепция за това. Но в моята страна мисля, че е, е, повечето хора биха искали данъците да паднат. И за да стане това, първо трябва да се а, е, направи. Така че разходването на публични средства да бъде съкратено разбирам вашата позиция. Това е част от дебат. От друга страна, Организацията за економическо сътрудничество и развитие има друга позиция. оценява резултатите спрямо процента от БВП и мисля, че те не са незначителни. Колегата Перванш Беверес от групата на социалистите от Франция бе поискала думата, но тъй като трябва да работи в момента в друга комисия, нямаше как да е тук, когато и дойде реда. Давам думата на Джани Питела. Добре, в такъв случай ще задам един последващ въпрос, който да навлезе малко повече подробности. Господин Клинц, който се радва на моето а, лично уважение, на уважението на цялата парламентарна комисия, комисия изглежда е бил подведен от неточна информация. Лидерът на моята политическа партия, господин Берсани, а, е, лидерът на лявоцентристската партия в е, Италия, е написал следното. Не искам да се предоговаря фискалният пакт или каквито и да било други споразумения, които са подписани през последната година. Трябва да гледаме напред и да се борим за растеж и за политики, които да могат да съвместят политиката на бюджетни съкръщения с необходимостта да се съживят инвестициите и заедостта. Това е, което казва господин Берсани. Той възнамерява да спазва договорите, които са подписани с Европа а, и договорките, които са постигнати, защото той иска да се постигне повече растеж и повече заетост. Благодаря, Джани, за уточнението. Чудесно. Има ли някой друг, който би желал да се изкаже, Жан Пол? Съвсем накратко, тъй като ни остават само няколко минути, господин министр. Чувам ви, а, слушам ви внимателно още от началото. Говорите за реформата, говорите за фискалната политика, говорите за мерките, които трябва да се предприемат. И тук искам да ви задам въпроса какво всъщност, а, как дефинирате вие едно технократско правителство? Какво е това? That's a difficult question. È una domanda difficile perché си entra. Дирайке... Не е лесен въпросът ви. Основната разлика, може би, е следната. Ние не принадлежим към конкретна политическа партия, която да е представена в парламента. По-скоро сме избраници на гражданското общество. Обикновено управлението на една държава от едно правителство е политическа дейност. Не знам точно на къде биете с въпроса си, но е, експерт на правителство, поне в този случай, означава това, че в този случай нито един от, депута... от а, министрите в това правителство не е член на политическа партия или е депутат в парламента. Правителството обаче може да функционира, тъй като има подкрепата на парламента. Имаме подкрепата на политиците и на практика тук има сътрудничество между експертите и политиците. Надявам се, че с това отговорих. Съм отговоря на въпроса ви, а който е важният политически и от философска гледна точка. Благодаря много, министър Грили. За нас беше огромно удоволствие, че бяхте тук, че ни посветихте част от времето си. Знаем, че сега ще се присъедините към колегите си от другите държави и членки, за да говорите за Европа. Тук пожелаваме ви успех. cause du temps. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, vous avez un festival de présidents aujourd'hui. Ce n'est pas au mérite, c'est à l'âge, ce qui est moins agréable. Euh, nous du jour. Сега да минем към следващата точка от дневния ред. Това е освобождаване от отговорност е, във връзка с изпълнение на бюджета, Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския орган за славане и професионално пенсионери осигуряване. Вернер е докладчик Ланген. А, всъщност не е въпрос на възраст, а на мъдростта, на мъдрост, според така че поздравявам двамата колеги, които успяха да се явят въпреки тежката пътна обстановка. Тук говорим за становище не е окончателно подобрен прият доклад. На 10 януари 2013 по доклада за, на Сметната палата за надзорния орган бан, и Европейския орган за е, ценните книжа и пазари и за застраховане и професионално, е, професионално пенсионно осигуряване. Е, на 10 се проведе такова изслушване, на което важни персони, директори и така нататък се взеха отношение по въпросите, които съвсем основателно е изтъкнал Сметната палата. Трябва да се знае, че и в трите случая тези органи е, с е, е, мерките за надзора са засилени в финансовите пазари през 2010 година и на, 2000, на, на 1 януари 2011 бе постигната целта. Е, трите органи имат една съответната позиция. Те не са а, самостоятелни, независими институции. Те са институции към Европейския съюз и на държавите членки. Е, значи, е, един е въпрос е важен тук, именно гарантиране на финансирането. Финансирането в раздел 16, е, в съотношение 60-40% и при трите органа е довело до редица е, затруднения в администрацията. Факта, че националния економически е, е, аудитор всъщност не е, неговото становище не е съвпаднало с това на а, аудиторската на Сметната палата тук се поставя въпроса дали е, независимостта, която е гарантирана от парламента, всъщност е, се практикува, е представена на мярка. Въпросът как е, ограничаване на бюджета в национален план ще се отрази върху финансирането при ЕСМА. Тук има и някои обективни въпроси, е, които по принцип е, не са в е, компетенцията на тези три органи от чисто структурна гледна точка сега може да говорим за банков съюз, но правните основания за това липсват, както и преди. Разбира се, резултатите от тези изслушвания на директорите на трите надзорни органи изчетах аз внимателно и оцених техните становища. От бюджетната комисия се предлага, например, във всички случаи докладите за освобождаване от отговорност, за а, и, и с, а, да се приемат проблеми с излишъка и с финансирането и още един-три проблема. и съотношението при финансиране 60 на 40. А, иначе а, останалото е, е приемливо. А, ние сме е, ние можем само да нашите правомощия са ограничени, така че можем само да е, вземем становище по въпроса. Е, разбира се, е, аудиторската част е в ръцете на банковия надзорен е, орган. Е, резултата е не, е, колкото за е, законосъобразността е, и е, правомерността, е, да, това е, е в ред. Е, част е, от е, Европейска организация ценни книжа и пазари е, е, и е, изпълнението на плана за бюджета е, е, е засегнато от това, че не всички цели са постигнати, но нещата не са лесни, защото и трите органи започнаха от нула. Надзорните органи и на 27 е, държави е, е, имат 53 наети, работещи в тях. Може да си представите какви правомощия трябва да се прехвърлят, за да може този модел на финансиране да се прилага. Сметната палата е установила слабости при три задължения правни е, по отношение на ЕБА, е, ЕБО. Е, колкото до ЕСМА, те трябва да имат съответната система за счетоводна система, водене на, на книжата, която да е хармонизирана за всички банки в Европейския съюз Процедурата и в трите случая не отговаря съвсем на предписанията, предписанията на а, общия бюджет. А, доколкото зная, в доклада на Сметната палата не, съществ... не фигурира а, това, че са наети найемите, договорите за найем са, са продължени за помещенията, които един от органите е, е, ползва, от което са произлезли е, завишени разходи, прекалено високи, над пазарните найеми са плащани и така нататък колкото до прозрачността на действията органите, ор... палата огледа съответните е, жалби, оплаквания и обеща да предприеме незабавни мерки за корекция. По, в раздел 7 Сметната палата, е, е, от, Сметната, от Сметната палата се иска да провери всички жалби в рамките на годината. Това е, е, е нов орган, третия, е, но надзорния орган, е, надзорния орган трябва да се съобразяват с европейските правила. Не можем да им предоставяме повече права, отколкото имат. Да продължа ли? Да. След това следващия доклад е за ЕСМА. При ЕБА е, присъстваше Адам Фаркас на е, изслушването за ЕСМА е, ФОСТ. тук нещата са малко по-различни. Тук общата преценка, общата присъда на Смената палата е съответно малко по-положителна, отколкото в същия случай и основателна, но тук е, също се сочат проблеми с е, е, планирането и които са осложнили пътя за постигане на целите от светните органи. Правната задължителност не може да се оцени преди да средносрочните изпълнение средносрочните ангажименти 200 хиляди е, евро е, са били е, век на правно задължение. Това е анулирано и в бъдеще трябва да се избягва, макар че ЕСМА залаг ЕСМА трябва да предвиди и да заложи съответните стандарти за инвестиции, трябва да се постигне и междуинституционално споразумение за персонала. Не знае как стои проблема с Олаф, но се питам дали не трябва някои от проблемите, които е посочил Сметна палата, да се насочат на там. Е, твърди се, че е, това е самостоятелен орган, е, който. Но това не е духа на по силата и смисъла по силата на който е създаден този орган в, е, посредством европейското законодателство. Е, е, сега, е, разбира се, е, трябва да се спазват разпоредбите на Съюза, а не да са ориентирани те към държавите членки сега при ЕСМА проблемът наистина е, явява се един административно-технически въпрос, това, че са наели прекалено скъпи сгради в Лондон сега по точка 8, молбата на сметната палата е, е да се проверят е, е резултати с 2012 е, е, колкото до АЙОПА, АЙОПА Европейска организационна и професионално пенсионно осигуряване. Тук е, е, всичките по-съществени е, суми са, са основателни. Трудностите в началната фаза са ясни. Е, резултатите за разходи за служители са съответно на ниво Процедурите за обществените поръчки е, също са е, законосъобразни, но разбира се, трябва да се е, съобразят по-точно с разпоредбите на Европейски съюз. Тук липсват съответните проверки и молбата на, на Сметната палата за 2012 да се е, направят тези проверки, да не се отказваме от тях, колкото да ИОПА. Е, е, там е, има ясно определени задачи, те обаче не са ги е, спазили и това сега с оглед на, е, го казвам с оглед на следващото, което ще кажа, е, държавите членки в рамките на директивата нямат мандат да е, натрупат този орган с допълнителна, да го натоварят с допълнителна бюрокрация. Е, това е, от предложената минимална хармонизация не бива да се разрастват нещата в максимална такава това е водено не, е, е, е, зависи не само от воденето на бюджета, но и държавите членки трябва да се за своите правомощия. Това беше е, моята кратка е, представяне на въпроса. Надявам се, че възоснова, на изслушването в е, Комисията по бюджета ще можем да се вземем с най-важните въпроси тук. Благодаря, Вернер. Благодаря за този интересен и точен коментар. Сега ще дам, дам думата на докладчика за групата. Госпожа Ферера не е тук и мисля, че никой не я представлява. Е, е, господин Дебакер поиска думата. Е, той, вие замествате Ули Шмидт. Добре, тогава имате думата. Sinon, on a un vrai problème, je pense. Mais bon. Euh, merci, Monsieur le Président. Благодаря. Благодаря, господин председател. Оле Шмидт, докладчика в сянка от Алде, не може да присъства има други ангажименти в Швеция и аз всъщност ще се изкажа от негово имно. Име. Благодаря на Вернен Ланген за трите доклада за освобождаване от отговорност. Благодаря за заключенията. Докладчикът сянка от Алде споделя тези заключения. До голяма степен ние се, обявяваме, се обявихме за създаването на тези три агенции, защото считаме, че те са основен елемент от създаването на по-сигурна среда за финансовете пазари, също така и по-добър надзор и, е, на, и по-координиран надзор на европейско ниво. Агенциите трябва да имат съответните ресурси, за да изпълняват задълженията, които им въдворяваме. Съвета при дискусиите за бюджета в последните две години не бе готов да предостави съответните ресурси, от които те имат нужда, за да се изпълняват задълженията както трябва. И ако е, постановяваме допълнителни задължения за тези агенции, както го правим в няколко директиви, трябва да се направи така, че те да получат и съответните средства. Краткосрочно е необходимо да се засили нивото на найемане на персонал в е, Европейския орган за ценни книжа, всъщност персонала е намален. Дори повече, отколкото е бил плана по преговорите за бюджета за 2013. Изпълнителните директори са изказали вече е, притеснението си за това, че не е достатъчен бюджета и че не е достатъчно гъвкав. Т.е. не им се разрешава да прехвърлят излишъци от една година към следващата. Също така има проблеми с наемането на персонал. Много е механично отчитането на това наемане. Сега въпросът е как да се финансират агенциите в бъдеще трябва да бъде решен. Той трябва да бъде приоритетен за Европейския парламент при прегледа му и при докладите за освобождаване от отговорност. Също така трябва да се мисли в подробност какви са положителните, отрицателните страни за различните вариантни, варианти за финансиране. Всички подобни варианти трябва да бъдат обсъдени и парламента трябва да упражни натиск между, върху съвета и комисията да се търси съответно финансиране. Ние призоваваме всички групи да застанат зад текста, за да излезем с достатъчно силна позиция. Очакваме с нетърпение и взаимодействието си докладчика и другите докладчици всяк. Благодаря. Благодаря, господин Дебакер. А сега господин Ламбер ще говори за Свен Гиголд. Well, uh, congratulations to the rapporteur. Да, е, поздравления е, за докладчикът. Е, на мен понякога ми е трудно да го поздравявам колегата, но сега с удоволствие го правя. Действително трябва да има средства за изпълнение на дейността на трите агенции. Факт е, е, че се говори, че Европейския банков орган не изпълнява задълженията си, имаше проблеми с стрес-теста и така нататък. Но не трябва да забравяме, че съответните институции никога не са имали е, съответните средства, за да изпълняват пълноценно задълженията си. Затова считаме, че един от основните фактори за успех е, е че техният бюджет трябва да идва от общ, общността и да не зависи от желанието или нежеланието на страните членки. Това са институции на общностно ниво и трябва съответно да бъдат финансирани от това ниво. Е, иначе нямам друго какво да кажа, освен поздравления за докладчика и очакваме допълнително успешното си сътрудничество с него. Благодаря, Филип, за поясненията. Няма никой, който да представя господин Клуте. Тогава давам думата на Ханс Петър Мартен. И аз благодаря на докладчика за становището и за интересната работа. Една кратка бележка, свързана с, въпрос, с въпрос. Колегата обясни, че целите, които са поставени, са конкретни и постижими но като чета становището ми се струва, че сравнение с основанията, които са представени и оценката, те звучат доста абстрактно. Въпросът е в основния доклад да се прецизира точно, да се, посложи, да се посочат конкретните проблеми и защо това не стана в становището или има други, други основания, това, което ни бе представено тук, да, от него да отсъстват такива детайли. Няма да, да давам думата, на докладчика ще давам думата отново. Сега отговора на последния въпрос, ще започна с него. Няма основание защо не са включени отделните случаи, с изключенията на е, е, това е, са ограниченията, които имаме за едно становище. Имаме са ограничено време, определено време за а, е, такива, за това и ограниченията а, за парламента а, при едно такова становище не дават възможност именно за, конкре... за центиране на конкретни случаи. Но разбира се, а, е, в доклада може да има е, допълнителни е, подробности и конкретни примери, но тук самите размери на, на това становище не позволяват да се разшири темата и да се навлезе повече подробности. Айде, аз дори съм раз превишил стандарта с половин страница. Повече от това не можех да си позволя а, е, Сега, а, е, е, наистина, Сметната палата в следващия си доклад ще представи нещата още по-подробно. Е, допълнително от е, Ева е, имаме, от Есма, извинява се, оратора, от Верена Рос, от, има писмо до Мартин Шулц, в което се иска одобрение е, за завишаване на персонала, е, разходите за, за е, служители, за персонал, разбира се, нещата ще опрат пак до това разпределене, поделяне на разходите между здравите членки и Съюза, наистина трябва по, това, по тях да се договаря, да се разговаря допълнително. Е, органите е, при изграждане на съответните, е, при назначаване на съответния персонал са отстъпили малко, но трябва да се ако видите с какво безгрижие всъщност комисията предлага ограничение на, на персонала в ЕВА, е, в момента се водат, разбира се, е, консултации, но е, струва ми се, че ние като парламент трябва наистина да внимаваме и да следим зорко за независимостта на тези три органа макар и е, някоя от е, е, някои решения неба да не са минали първоначалния стрес тест, това трябва да бъде критерия за нас, но трябва да внимаваме за тяхната независимост и това е един въпрос, който комисията по бюджета в рамките на преговорите по бюджета трябва да, да си тегли заключение от работата през последните две години. Ние, нашата задача е да даваме препоръки. Е, е, разбира се, е, както казах, ограничени сме в обема, но всеки има право да направи предложения за изменение и допълнение. Да, добре, както разбирам, трябва да бъдем бнителни. Крайният срок за изменение 29 януари по обед. 18 е, февруари се обсъждат, на 25 се гласува в комисия през феврари и на 19 март съответно е, минава през комисията и април 2013 или май отива в пленарна зала документа. И сега следващия документ, където звезда отново е господин Вернер Ланге, става дума за директива за застрахователно посредничество. Отново имате думата, господин Вернер. Тук става дума за процедура на съвместно вземане на решение, като част от предложенията от а, Мишел Бърние, а именно освен е, чисто банковите услуги от различен характер, да е, съсвратното посредничество също по-новому да бъде регламентирано и е, да се заложи нова правна рамка за това. Е, тук отново се, е, се, се спореше по това дали трябва да има минимална хармонизация проверката на предложението след много дискусии, е, преговори, множество предложения е, мисля, че е, заключението, че минималната хармонизация е верния път, е, така твърдат и някои неправителствени организации, стига, не, стига захватло посредничество да не, не влиза в конфликт с регламентирането на такъв вид организации. Става дума за, например, продукти за живото осигуряване, е, това не трябва да бъде е, е, всичко това ще зависи от обхвата, зависимостта от пазарите и разходите, цената на определен продукт, когато се предоставя повече или по-малко защита на потребителя което може да доведе до отрицателни е, е, така, нарушения на финансовия пазар. В доклада е, е, по принцип е, става дума за технически въпроси. Е, благодаря на сътрудника ми кой, от секретарията, който много помогна за това. 109 изменения за, предложения за изменения са внесени, повечето са технически, но има и субстанциални, същностни. Е, има няколко неща, които трябва да се изяснат, но се водат още преговори. Има проблеми с, преговора, с превода, има с, дефиници, с дефинициите, определенията, един застрахователен договор, дали да трае една година, няколко години или месец и така нататък. Е, или е, по отношение на е, осигуря... е, страховки на кредитите, какво трябва да се е, е, постанови. Е, там трябва да се вземем и с е, процедурата, разбира се. Но общо взето, мисля, че е, текста, както го виждате, е, е, засяга седем основни е, области. Целта е чрез е, по този начин да се постигне минимална хармонизация. Първото е приложено до поле, член първи. Тук трябва да гарантираме равнопоставеност в конкуренцията. Е, това е целта на комисията. Ето защо се предлага а, е, преработване на, а, е, на а, е, щетите и продажба на услуги като съпътстващ продукт да се включи в този пакет. Регламентиране на, на щетите това по принцип посредниците би трябвало в това отношение трябва да бъдат технически грамотни инженери и до тук имаше съответно аз лично не бих е, препоръчал да се заемем с е, обработване на е, щетите, макар че целта това да се включи е ясна, именно една бюрократична празнота, която съществуваше до момента. Сега осигуровките при пътуване привръщането, за задълженията на фирмата за гарантиране на завръщане при пакетите, туристическите пакети, обикновено с договор, договор сключен за 3000 евро, без допълнителен бюрократичен контрол или задължение за доказване на щетата би трябвало да се гарантира. Процедурата за заявяване е следващия аспект. Тук въпросът е дали е, тези е, служители или е, предприятие за осигурителна фирма трябва да се регистрира отново. Мисля, че не е необходимо пререгистрация за работещи в тази област от десетилетия. Мисля, че допълнителното, допълнителна новост е, е регистрираните е, посредници. Това по принцип е подкрепено като е, процедура, но трябва да се види дали тук не се включат и проблеми за отговорността, когато трета страна заявява, трябва наистина да се провери. Възможно е да има конфликт между тази заявка, внесена от, страна трета, от трета страна. Сега при наемането на автомобили, работ... докладчите в трябва да сме сигурни, че директивата за тези три групи не е приложима и да видим е, как е, дали член 2 не трябва да е, се примисли и прецизира по относно приложението на този текст. Сега член 8 професионалните изисквания. Комисията предлага постоянен орган да се гарантира и да се провери компетентността на, на посредническия орган. Въпросът обаче възниква дали това да е, се организира от страна на държавите членки или пък да натоварим с това ЕОПа. А, да се направи един е, цялостен годишен регистр, в който е, близо е, милион е, е, е, посредници са регистрирани, е, трябва да се регистрират под заплахата да платят е, е, глоби. Аз мисля, че това не трябва да се стига до е, това. Ето защо трябва да се поставят или е, изисквания за е, квалификацията, е, или пък е, да се прилагат е, разпоредбите за е, взаимното признаване. Е, във Франция, например, е, се предвижда като квалификация мастърска степен е, за част от тези, в които в други държави се изисква практически опит тук възниква въпросът и аз искам да допълня следното, това не, не фигурира в доклада, че, а именно, че комисията всяка година, всяка година трябва да докладва за напредъка по взаимното признаване. Например, ако едно френско предприятие предлага услуги в Германия или обратното, германско в Италия, Алианцо Такса, които са двете най-големи осигурителни фирми, те не трябва, трябва да го правят не със същия продукт, а с, с детайлиран продукт, пазарен продукт, който въжи във всяка държава членка. Продукт, който е идентичен Обикновено е, случая с, е, е, с идентичен продукт е относително рядък. Тук съществува опасност, например, за френския потребител, ако германска застрахователна компания предлага продукт във Франция, който обаче да не отговаря на изискванията за квалификация в Франция и обратно. Тук трябва да се гарантира, че е, в случай с конфликт е, трябва да се следва философията на, на е, вътрешния пазар, именно взаимното признаване. Вероятно това няма да стане веднага, но с една преходна фаза. Сега въпросът за квалификационните курсове и според тук трябва да се изисква едно а, е, минимално ниво, за да а, е, могат да сертифицират те програма за а, е, квалификационна програма. А, това ще се изисква а, за всички а, посредници, както казах, над милион в Европейския съюз. А, има, те варират от най-малки, от 7-2 застрахователи до много по-многобройни предприятия. тук стигаме и до въпросът с конфликт на интересите и прозрачността, изменения в член 17. Комисията смята, че че опита на една захватална компания трябва да гарантира прозрачност, когато става дума за, за животозастрахователни продукти, докато не животозастрахователните трябва да са при поискване с преходен период от 5 години, за, докато те се превърнат в изискване. Тук парламентът е на различно становище. Е, съществува е, разпоред, е, възможността да се преговаря с потребителя. Аз мятам, че предложените, предложеното регламентиране от гледна точка на потребителя е вярното съдържанието на договора, което по принцип има дълго, дъл, е дългосрочно, с с е, е, вноски от 200-300 до, е, евро обикновено не е, означава е, е, за дълъг срок тук различни различните такси не постигат желаната цел, именно по-добра конкуренция. Още нещо, което не е доизчистено, но трябва да размишляваме дългосрочните предложения за застраховки. Там трябва да търсиме някакъв баланс и компромис оперативните разходи трябва да, да бъдат дадени или като абсолютна цифра, или като процент от разходите. Смятам, че това допринася за едно по-голяма устойчивост на дългосрочните продукти. Мисля, че също така трябва да се справим с въпроса а, за това до каква степен да има хармонизиране. Също за продажбите, това е член 21, auch getrennt angeboten werden müssen. Äh, diese Anforderung geht über die entsprechende Regelung in MIFID 2 hinaus. Тези äh, подобни продукти трябва да бъдат налични отделно. Общо взето се наблюдава тенденция, че няма по-ефтини пакети за страховка за момента. Във всички случаи потребителя трябва да бъде уведомяван, ако е, съществуват по-ефтини продукти. Има предложения от е, колегите, които излизат, дори отиват и по-далеч от предложението на комисията. Отново с притеснения относно тези пакетни продукти за страхователни. Ще трябва да обсъдим тези предложения за изменения и да видим какво друго ще подадат колегите като изменения. Е, kredit nimmt, kredit... всички случаи не искаме да има повече бюрократични тежести. Когато човек тегли кредит и му се налага да вземе и застраховка за него, това би следвало да се счита за една добра сделка, защото потребителят извлича от нея определени ползи, но все пак трябва да има механизъм за защита на потребителя. Трябва да има поне информация, че той не е длъжен да вземе е, застраховка от е, предложителя на, на кредита. А, той може да вземе този продукт отделно. Коментира се също и е, споразумението ТРИПС 1, а, също и директивата за финансовите пазари. Има предложения за е, предоставяне на подробна информация за всеки отделен продукт Струва ми се, че това ще породи огромно административно бреме, което няма да е отползва нито за потребителя, нито за предоставящите продуктите. Много по-разумно би било да се формулират права, правила за отговорност. Тоест да бъде предоставена съответна информация, ако това не се направи, съответните Посредниците носят отговорност. Тоест, много по-добре е да налагаме забрани, а да оставим на изпълнителите на съответната дейност да носят съответна отговорност. Примерно, пътните закони в Германия гласят, че в случай на катастрофа отговорен е, е водача, т.е. водача има за отговорност колата му да е в изправност. По един индиректен начин се решава проблема. И смятам, че именно по този начин можем да решим и въпроса за предоставянето на информация за застрахователните продукти. Тоест, трябва да има разпоредба, всеки е, застраховател да е, бъде отговорен и да бъде подложен на контрол. Застраховката за щети, е, забраната за комисионни, е, действително това в момента навлиза като практика в някои страни членки, но не се е утвърдило още като положителна практика защото много често бремето се прехвърля върху потребителя. Тоест, забраната за вземане на комисионни при застраховките не е ясно дали има положителни резултати. Говорих за образованието и квалификациите преди известно време. Изискванията за квалификации трябва тук да се приложи принципа за взаимно признаване. Това се отнася също и за професионалното обучение. Би следвало страните да, членки да предвидят съответните мерки, но не да има еднакъв вид обучение. След това комисията предлага ред делегирани актове за изпълнение на директивата съответни критерии за изчисляване на комисионните за правила за обучение, е, правила за предотвратяване на конфликт на интереси и така нататък. Считам, че това не е най-добрият начин, защото е, не по този начин ще постигнем целта да има минимално хармонизиране, което се стреми е, комисията. Всъщност по този начин ние вървим към максимално хармонизиране. Затова не смятам, че делегираните актове трябва да бъдат приети. По-скоро би трябвало да се работи по процедурата за взаимно вземане на решение между парламента и съвета. Подаваме съответни изменения. По пете директиви, които се приемат в момента, поне Две от тях нарушават основното изискване за съвместно вземане на решение. Тоест, е, се дава възможност с правен акт комисията да взимат такива решения, каквито пожелае. Аз лично не смятам, че трябва да се съгласяваме, защото не искаме да се издига отново огромна бюрократична тежест. Е, трябва да има достатъчно възможност страните членки да поемат отговорността. Примерно, бюрократичния контрол при жалбите. Нееднократно се коментира за Европейския орган за ценни книжа и пазари, че всички жалби трябва да отидат, да минат през процес на регистриране и съответно реакция. Но подобни жалби са за момента 18 000 само миналата година за, за страховки за Германия 18 000 жалби а, отправени към националните надзорен, а, националния надзорен орган. И от тези хиляди само 6 жалби са за инвестиционни и застрахователни посредници. Тоест всички, цялата тази цифра от джоби не пада под обсега на директивата, която обсъждаме. Нали си представяте колко минимален е този брой? И в такъв случай би било крайно бюрократична мярка да налагаме регистриране и проследяване на жалбите. Така че призовавам колегите да вървим в посока на минимална хармонизация, да не се съгласяваме с делегираните актове, да се признаят разна... различните системи в различните страни членки, така че страните членки да си отразят всичко, което се случва в директивата спрямо националния си режим. Благодаря. Следващия колега, който също иска да се изкаже, не е тук. За това сега давам думата на господин Дебакер, който отново представя в момента господин Оле Шмидт. Um... Благодаря, господин председател. Господин Оле Шмидт е в момента е в Швеция, така че няма как да присъства на този дебат и отново ще се изкажа от негово име. Искам да благодаря на Вернер Ланге за доклада. Господин Шмидт иска да направи няколко общи коментара. Смята, че предложението е добро за увеличаване на нивото на защита на потребителите, както и за интеграцията на вътрешния пазар. Необходими са отворени и конкурентно способни финансови пазари и високо ниво на защита на инвеститорите, за да се възвърне доверието. Пазарите на застраховките са силно фрагментирани прилагат се, прилага се минимално хармонизиране и мисля, че защитата трябва да се увеличи във връзка с настоящата директива, е, защото трябва да се отразят потребностите от различни правила на в различните държави. Трябва да се вземе предвид за особеното естество на договорите за застраховане, особено когато ги сравним с застрахователните, с а, инвестиционните продукти и те трябва да се регулират по друг начин, а не чрез МИФИД, независимо от това как се продават. В предложението има множество а, важни повдигнати въпроси и се предлагат важни промени, а, но най-важното е да се подчертае необходимостта от по-голяма защита за потребителите. Много важно е качеството на контрола. Господин Шмидт смята, че е, опитът в Швеция и другата в Европа показва, че съветът, който се дава за инвеститорите, трябва да бъде действително насочен към конкретните инвеститори. По е, член 17 потребителите не винаги си дават сметка, че може да има конфликт на интереси, когато един посредник е, по застраховането всъщност е, получава заплащане от трета страна. За да може да има доверие на такъв посредник, потребителят трябва много добре да бъде информиран за всички евентуални връзки между този посредник и а, е, трети а, лица, а, дори там, където не е изискал специално такава информация. Трябва да има нови правила, защитаващи потребителите в целия Европейски съюз, пълна прозрачност и за това е важно да се разкрива информацията. Именно а, по отношение на а, потребителите трябва да се даде възможност да избират дали или не да а, бъдат а, да могат да се опишат като независими в зависимост от това получават ли или не средства от трети страни, трябва да се изключат и свързаните с загуби жалби. Очаквам, господин Шмидт очаква обсъждането с докладчиците и докладчиците всяка. Благодаря, пък Филип Ламбер ще е, изиграе, ще се изкаже от името на Свенки Голд. Нека да благодаря на публиката в залата. Вие сте много повече от депутатите тук и се надявам, че въпреки, че сме малко, успяваме добре да ви забавляваме от нашата сцена, тъй че вашият следобед да не бъде прехосан на празна. И така, от името на колегата Гигъл, нека отново да ми изкажа подкрепата си за колегата Лангер. Не знам въобще какво се случва, но ето не, подкрепям го. А, важно е да се предприемат тези мерки, но както и по други теми искаме минималните нива да бъдат доста по-високи, отколкото се предлагат. Най-важната мотивация за нас е свързана с защитата на потребителите. Именно там смятаме, че е добре да се подадат няколко изменения. Да, действително, предложението на комисията е стъпка в правилната посока за увеличаването на защитата на потребителите, но смятаме, че може да бъде направено и още. Особено, що се отнася до несиметричната информация. Съгласен съм с много неща, които Филип вече спомена, особено, що се отнася до прозрачността на схемите за, на заплащане, както и до насърчаването на конкуренцията и до е, на, е, качеството на съветническите и е, консултантски услуги. За тази цел трябва да се направи нещо за подобряване на квалификациите на последниците, посредниците и е, да се увеличи настояването за високи стандарти. И тук трябва да се включи и ролята на европейските надзорни органи. И в крайна сметка трябва да се търси възможно най-голяма последователност между тази стълб на регулирането на финансовите пазари и други като МИФИД. И тук искам да уверя либералите между нас, че нашата цел е регу... ефективното регулиране, а не прекомерното регулиране. Така, че, така че целта ни е именно това да постигнем със своите изменения. С това преминавам към следващата тема. Благодаря, Филип. Господин Ашли Фокс е, би трябвало да се изкаже, но не е тук. Има ли някой от е, консерваторите, реформистите? Не. Господин Санчес Преседов също не е тук. Има ли други желащи да се изкажат по темата? Господин Симон? So. Ein Kommentar äh, zu den Anmerkungen von Един кратък коментар. Показаното от господин Бакер може да има е, някаква неяснота, да не сме се доразбрали. Е, не останах с достатъчно яснота какво е неговото мнение по независимия консултат. А някои брокери могат да се наричат независими, независимо от това дали получават комисионна. Честно казано, за мен всеки, който получава някаква комисионна, е зависим. Не може да бъде обявен за независим. Получаваш ли комисионна, това значи, че си зависим от нея, защото така си изкарваш хляб. Ако някой иска консултация, е добре той да получи от някой, който наистина е независим. Но ако се работи с комисионни, и ако искаме да поддържаме е, системата на комисионните, тогава е много важно потребителите да си дават ясна сметка, че консултациите реално не са, а, не са безплатни. Благодаря. Ако ми позволите един коментар, имахме дебат по МИФИД, беше постигнат компромисен вариант, когато се стигна в пленарна зала. Няма да навлизам в подробности, но на немски има две думи, а на френски има само една. И вие имате късмет на немски, защото там а, независим се превежда като унабхенгих или като зелпсхенгих. Това са две различни думи и някои могат да покажат, че са независими а, като а, в смисъл на само ето лице. А, не в смисъл на това дали а, получават заплащане. А, и тук става малко сложно. Въпросът е дали говорим за независимост а, а, от. А, във вид на самонетост или а, а, независимост като независимост на консултациите, на съветите от влиянието на, на други групи и а, всъщност да предоставя на съвета възоснова действително на а, реалната преценка на консултанта. Т.е. той да не получава заплащане от някоя група. А, много често може да се окаже, а, че при този тип а, а, фини формулировки могат да се получат грешки, но а, Надяваме се, че в трилога могат да се уточнят. А, все пак беше записано, че за да може някой да е независим, той трябва да не получава каквото и да било заплащане, което реално означава дори от клиентите, получаващи консултантските услуги. Смешно, трябва да се поправи това. Във Франция в момента може да се окаже, че от 3000 клиенти на един консултант, само един е готов действително да плати хонорар за консултантската услуга, останалите са доволни от ретро а, а, комисионите. Господин Скинер, специалист по тази тема. Не трябваше въобще така да ме представяте. Благодаря, господин председател. Да, действително тук говорим а, точно за това как се заплаща а, услугата. И това е много важно, не е само от гледна точка на независимостта, но за това всички. А, а, за, а, за това, че много хора работят в тази област и те търсят възможност техните клиенти да спечелят, но и трябва да могат да продължат да си изкарват хляба. И то не само защото дадени комуси... фирми са готови да им дават комисионни. Е, но трябва също време да може да се е, продължи тази покупка продажба на полиси. полици. Е, много често в интернет не може да се намери възможност за сравнение и е доста трудно човек сам да си набави информация. И така, повечето от брокерските фирми, много от тях всъщност са доста професионални, реално а, живеят заради собствената си репутация. Така че и, и хората ги познават и те на това разчитат. Извинявам се, че не съм а, прочел доклада в подробности, но просто трябва да се каже това, за да се организират добре за страхов... пазарите на застраховки. Съединените щати, например, много добре Знам, че хората, които променят нещата, хората, които а, да, се опитат да а, е, опитват да а, задържат законодателството а, и да го връщат назад, а, а, всъщност не са свързани с онези, които са а, на терена. Alors, on m'indique que M. Sanchez Presedo marque Госпожа Санчес е, преседо е, наближава всеки момент. Аз е, тук майче трябва да имам, трябва всеки депутат да има GPS, за да го виждаме къде е и къде се движи към залата в момента. виждам, че господин Санчес преседо идва, поне така ми казаха. госпожа, госпожа е тук. Ще дам думата сега на тези, които са заявили желание да се изкажат. Може би на господин на Антолин първо. Заповядайте. Благодаря за изказванията на колегите. Вече е, спорните въпроси бяха засегнати. Мисля, че Питър... Е, благодаря особено на Питър Скинер, че наблегна на въпроса с е, интернет. Госпожа Штилер, Штилер в Имко предложи задължително сравняване на цени. Това може да бъде инструмент, макар че сравните. Е, според мен, е, когато е, малко ми идва много задължителността, иначе сравнение на цени по интернет е нещо полезно, но обикновено то следва с някакъв вид съвет комбинация от тези две неща е възможна, но пасивно, консултиране, пасивно съветване или паркинг, пар, маркетинг възоснова на не възоснова на различно качество и съответната цена, не бих е, съветвал за такова нещо. Е, колкото до е, хонорар, хонорарите и съветване срещу хонорар, това е важна тема, защото знаете, че това е особен, специален бранш, в който съзнанието, че трябва да се плаща хонорар за оптимално вариант на застраховка е, някакси това не може да се регламентира, не можем да, да, да а, е, намерим съотношението. Това ще, бъде, ще доведе до от, от, е, отклонение на, на, а, и ще изкриви конкуренцията, тъй като една услуга, един съвет е, се, се е, възнаграждава, е, десетки други не. Е, сега е, колегите, е, които предложиха да се удължи срока, по, според данните на секретарията, можем да продължим срока за е, внасене на изменения до края на тази седмица с няколко дни, е, още да кажем най- най-много до 7 е, или 8 февруари. Въпросът как ще участва Инко и каква е връзката, този въпрос не е решен окончателно в съвета обикновено е, е, темата е, застрахователно посредничество е на техническо равнище, но не е на списъка на приоритетни теми на ирландското председателство на съвета за момента Тоест, ние с нашите съвети може би трябва да, така, да наложим, да принудим съвета да обърне по-голямо внимание, да го включи в приоритетите си нещо, което до сега не е правено. Благодаря, Вернер, е, госпоз, господин Антолин. Вие по изключение ще получи думата преди е, докладчика за вашите, е, за вашите изказване. Благодаря. Ако мога да се извиня от името на комисията по рибарство, там имах важна задача, защото съм докладчик. Благодаря на господин Ланген. Благодаря и на останалите изказали се. Много, много е важна темата, много противоречия има. Много чувствителна е темата. Много, това се доказва и от е, измененията. Има изменения за регистъра, за пропорционалността, за квалификациите, които се признават в страните членки на европейско ниво, за конфликта на интереси, за начина на оценяване. Всичко това в края на кращата се отнася до пазарни дейности и ние трябва да намерим някакви средни решения в духа на компромиса и то възможно най-скоро. Председателя, благодаря. Нека сега да дам думата на докладчика да отговори. Най- най-доброто е, разбира се, да постигнем компромис и то възможно най-скоро. Председателят, никой друг не иска да се изкаже, нека да подчертая, че комисията ИМКО иска да се възползва от член 50 за засилено сътрудничество и е, в момента се обсъжда въпроса от е, е, председателския съвет. До 31 1 януари или 7 февруари ще чакаме и мнение от, от съвета. Междувременно на 6 февруари е крайния срок на обед за измененията. Разглеждаме ги на 25 и 26 февруари. Гласуваме в комисията 26 марти в пленарна зала. Влиза документа през май 2013. Господин Преседо искаше да коментира нещо за измененията. Продължавате ли да настоявате да получите думата? Докладчикът. Е, проверил съм. Ние имахме заседание предвидено за 27 март. Отложено ли е? преди Великден точно? Нещо бъркам ли с датите? Ще го речим по-късно, когато са разгледани е, измененията, предложенията за изменения. Сега преминаваме към следващата точка. Предложение за регламент на Европейския е, парламент и съвета за основни информационни документи за инвестиционни продукти. Госпожа докладчикът Перванс Берес е тук. Заповядайте, госпожа Берес. Много, много ми е забавно да дам думата на е, колега, който е председателство тази комисия 5 години. Заповядайте. Благодаря. Нека да ви поздравя за това, че ме произведохте в качеството на председател на тази комисия. Ами, както казах, то човек взема този пост само благодарение на възрастта си, нека да бъдем точни. В момента искам да ви представя след първия обмен на мнения от минала, края на миналата година е, проекто доклада ми за предложението на комисията за регламент за инвестиционни продукти. За, става дума за така наречените пакети, инвестиционни е, пакети на дребно. Три, ПРИПС е английското съкръщение, пакети инвестиционни продукти на Древно. Текст има отношение и към всички текстове, обсъдени в доклада на колегата Ланген. Смятам, че е много удачно да ги разглеждаме едновременно, защото по този начин избягваме да записваме различни неща в е, различните те, е, законодателни предложения. В е, проекто предложението, което ви предлагам, давам доста голям брой изменения, 64 именно, ще ви, ги, е, ще ви представя така общата обосновка. Предложението на комисията има за цел да се предоставя информация на спестителите и на тези, които купуват инвестиционни продукти. Става дума за инвестиционните продукти на дребно в пакет и комисията държи да има механизъм за защита на потребителите, включително и за възстановяване на доверието в финансовите пазари. В измененията, които предлагам, аз предлагам да се изменят някои аспекти от предложението на комисията. Вече имах възможност да се изкажа по два въпроса пред господин комисаря, който не беше много очарован от стила на моите предложения. Първото ни предложение Надявам се, че сте се запознали с, с мнението на комисията ИМКО, е именно да се разшири приложеното поле. За да не оставаме единствено в подход само от гледна точка на тези, които предлагат продуктите, а да разгледаме нещата от гледна точка на потребителите. За мен е, това е много по-логично. По този начин ще дадем възможност на ползвателите на тези продукти, които се явяват спестители, да имат и достатъчно сигурност и достатъчно яснота. Аз излизам от гледната точка, че потребителите, когато правят този тип инвестиции в пакетни продукти, имат няколко основни цели. Значи, първо е техния личен проект, личната им цел да направят инвестиции или спестяване. Второ, срещу тях стои един посредник, т.е. трябва да се отчита и неговата гледна точка. И трето, потребителя също отчита и финансовите измерения на своята инвестиция. Затова в приложното поле на, предложението, когато говорим за основния информационен документ, искаме той да бъде по-широк – а да не се съсредоточава само върху примерно недостатъчно ясните данни за това каква ще е възвръщаемостта, а да засегне всички останали видове продукти, включително акции, е, държавни ценни книжа, е, застраховка живот и други подобни продукти. Една от е, мотивацията ми да искам да се разшири при приложното поле е, че е, подобно законодателство или законодателството всъщност благоприятства по-сложните продукти, а не работи в полза на по-обикновените, по-простите, които са обект на настоящото законодателство. И в такъв смисъл и потребителите, поради липсата на законодателство, няма, не разполагат с един упростен информационен документ за съответните а, пакетни е, продукти. Защото този информационен документ в крайна крещата кращата не е търговски продукт. А, не, не е и чисто а, е, реклама. Ние искаме в този документ да се съдържа информация, която да дава сигурност на потребителя. И е, аз казах още в саме, самото начало, много е важно именно гледната точка на е, потребителя. Не става дума само да се прави реклама за най-сложните финансови продукти. Потребителя трябва да знае в каква схема участва. Е, този основен информационен документ трябва да съдържа основните разпоредби от финансови такива. Става дума тази информация да се предоставя от предложителя на продукта. Но ако той не може да направи това, такава отговорност да има дистрибутора на продукта, т.е. да има достатъчно много синтезирана информация за фискалния режим на съответния продукт. Не става дума само колко данък ще се плаща, но и много по, повече подробности, които да могат да, да хвърлят светлина за едно информирано решение от страна на потребителя. След това говоря за индикатори, е, информация за показатели за риск, примерно да има анализ на множество фактори, рисковете за контрагентите. Искаме да има един показател за риска, който да се базира основно на предходната дейност, на предишните резултати. Не може да се оценява риск спрямо прогнози за бъдещето. В, имаме изменения, където предлагаме е, процедура за споразумение за това какъв, е, каква информация се задържа в документа, включително да може е, създателя на този продукт да го подлага и на стрес тест. Там критериите трябва да бъдат по задълбочени. Също така е, регулираме и въпроса за отговорността. Е, смятаме, че трябва европейските органи за надзор да имат завишени правомощия това е темата на изменение 44 по функция 1 2b. Като тук даваме е, възможност на Европейския банков орган и органът за надзора на пазари е, правомощия по силата на директивата за пазарите. По отношение на пакетите инвестиционни продукти на дребно, искаме да има ограничения за разпространението им или евентуално забрана в случай на фалит. Списък с забрани не следва да бъде изчерпателен но а, следва да се забрани. Тоест, не е сериозно да не ни се дава възможност а, да се оповестяват съответни а, рискове. Сега твърди се, че някои токсични продукти носят системен риск. Сега твърди се също така, че пакетите е, инвестиционни продукти на дребно не са толкова токсични, но след като подобни продукти биха могли да застрашат равновесието на пазарите, смятам, че трябва да може да се реагира максимално е, бързо, за да има и така обезкуражаваща функция този текст. И пето, и последно, от предпоследно, е информацията за инвеститорите в фондове, защото инвеститорите все повече искат да знаят къде отиват парите, които те инвестират в фондовете. Това е с цел, разбира се, да, да се види дали влизат в спекулация, дали се подкрепя реалната економика и така нататък. Смятам, че подобни изисквания трябва да бъдат насърчавани. Това е в е, линията на изискването за прозрачност на информацията. И последна точка. Във връзка с този текст и с другите текстове, които са свързани с него, благодаря на секретарията на комисията, която който ми позволи да изготвя графиката, прикачена към доклада, която ясно описва структурата, в която се озовава този текст. Надявам се, че графиката прави нещата по-ясни за вас. При всички положения се предвижда преходна клауза с с директивата за ценните книжа и пазарите и е, се предвижда изготвянето на еквивалентен документ, който обаче няма да е съвсем същия. Документът ще се нарича КИИД и комисията предлага преходът между двата типа а, е, облигации е да а, е, бъде извършен в, рамките на 5 години. И за мен е, това е, доста дълъг срок и мисля, че той по-скоро трябва да се а, съкрати до 2 години. Що се отнася а, до въздействието на директивата върху акциите и директивата за документацията с информация, както знаете, има два текста, които се готвят. Единият е за е, два вида брошури. Едните за специалистите, за експертите, анализаторите, стандарти и прочи. И е, за е, още един тип документ, е, резюме, който, което да не надхвърля 15 страници, което честно казано за мен не е особено полезно. И е важно да помислим как да организираме този преход, да видим как да се формулират нещата, без да засягаме текста на колегата Лангер за посредниците и накрая. Във връзка с работа на комисията Инко, тя излиза с становище, което на този етап не засяга особено рекламациите ам, компенсациите и а, прибягването към защита. Нашия докладчик обаче а, а, изглежда, иска да се занимае с този въпрос с изменения, така че много се радвам. И се радвам, че имах възможността да представя този доклад. Благодаря. И така, служба Юростар, снегът във Франция и находчивостта на Пътническата агенция на Европейския съюз успяха да направят така, че едва а, стигнах до това заседание. В неговия край давам думата на Сирпа Пиети Кайнен. Благодаря. Първо ще направя коментар а, от обща гледна точка. Първият въпрос е свързан с това как ще бъдат засегнати инвестициите. Вторият въпрос ще бъде свързан с сравнимостта между различните продуктни групи и видовете инвестиции от гледна точка на потребителите. И така, първо, най-важното прозрачността. И един въпрос, който не е отразен а, в моите а, коментари, защото не засяга а, незабавно, а, конкретно този въпрос, но трябва да се вземе предвид, че рискът по принцип не е нещо лошо. Въпросът е потребителят да знае какъв риск поема и е също времено да се види другата страна на риска. че в крайна сметка дори ако тези средства по-скоро се спестяват, спестяват а, и там може да има а, някакъв риск и може да има загуба на средства. Трето, а, тази, този законодателен текст а, в крайна сметка е а, попада основно в областта на защитата на потребителите, така че точно там трябва да тръгнем. И така, първо, по точките. Обхватът, е, желанието да се разшири е, приложното поле, така че да се включат и други инвестиции, може да бъде обмислено. Аз не съм много е, сигурна, че е добре да се включват депозитите, обаче, но е добре да видим как може да се хармонизират нещата с приложното поле на директивата за пазарите на финансови инструменти. След това пенсионните осигуровки и застраховките живот. Е, е, на пръв поглед не, не се вижда защо е, може да се включват те тук, но от друга страна, ако гледаме сравнимостта, е, може да а, има смисъл от това. А в крайна сметка и а, трябва да гледаме и въпроса за а, защитата на инвестициите. От там нататък по съдържанието може да има различни структури на разходите. От там нататък структурата на директивата трябва да бъде по-добре хармонизирана с МИФИД. Честно казано, не съм много сигурна, че може този документ да бъде отделен. Става дума за документа с ключова информация за инвеститорите. В крайна сметка има инвеститори на дребно и инвеститори на дребно. За някои инвеститори може да е добре да има проста ясна информация, но в крайна сметка става дума за сложни продукти и сложни рискове. Където инвеститорът на дребно е добре да има някаква възможност да разбере риска. и за това може да е добре да получава и другата свързана документация. Важно е да се а, е, включат а, е, е, всички разходи, които могат да бъдат очаквани от там нататък. Сравнимостта е много важна. А, различните сценарии и Нямам нищо против разпоредбите, свързани с данъците. От там нататък. Съгласна съм с докладчика по много важен въпрос, а именно индикатора за възвръщаемостта при риск. А, по-рано се твърдеше, че тази информация е а, е, фактическа а, е, и е резултат на многостранен анализ. Е, четвъртата точка. Каква е връзката с директивата за документите за информацията? Трябва да има яснота, но не трябва да има кумулативност. И в крайна сметка парламентът трябва да вземе ясна и твърда позиция. Тук всички законодатели лека по лека да вървят в една и съща посока. Всички законодателни текстове да се придържат към подобна структура. Оттам нататък ресурсите и органите. Органите действително са много важни и трябва да се предприемат много внимателни стъпки, за да се подобри а, отговорността и да се подобрят санкциите. А, нещо важно тук е ролята на регламента за альтернативно разрешаване на спорове. Смятам, че е добре да вземем предвид, че в тези случаи, в които се използва альтернативно разрешаване на спорове, в дадена държава членка, резултатите от процедурата трябва да бъдат с задължителен характер за страните. Шерен Болс, благодаря. Аз съм докладчик Сянка от групата АЛДЕ, така че ще се изкажа по няколко от точките. Благодаря, Първанш, за изготвения проект от текст. С много от нещата съм съгласна смятам, че и много от нещата, които Сирпа изреди са доста приемливи, така че мисля, че можем да очакваме добри резултати. Честно казано, мисля, че е по-добре да сме по-амбициозни, защото в крайна сметка нещата започнаха добре, а после доста бяха съкратени, станаха много по-малко амбициозни. Както знаем, че обикнов... обикновено именно от парламентът идват по-амбициозните предложения, така че се надявам и в този случай това да стане така. И така, първо, по отношение на а, отговорността, по отношение на риск, показателите за риска, по отношение на приложното поле и по отношение на разходите искам да правя няколко коментара. Първо, по отношение на отговорността за документа сключва информация за инвеститорите. Сложен е този въпрос. От една страна е добре този документ да е прост и ясен, така че инвеститорът много добре да знае кой е отговорен и към кога да се обърне. Същевременно, ако се избере дистрибуторът, обикновено става дума за малката риба, става дума за човека, който може да бъде. А, а всъщност този, който печели от всичко това, може да бъде по-скоро създателят на продукта, така че може да а, си помислим за някакъв вид съвместна отговорност, а, стига обаче това да не означава единия да се измъкне и другия да плаща и за него. Трябва да има яснота а, кой е за какво отговаря и къде, а, на, на кого тъжи отговорността. А, сега по съдържанието на документа сключва информация за инвеститорите и евентуалните препратки към други източници на информация, които спомена Сирпа. А, смятам, че това не е толкова лоша идея, стига а, да а, се има предвид, че много често в тези документи има доста сложна информация, един куп а, а, предварителни условия, а, но в крайна сметка да, може да се каже, а, а, има препратки, но не може а, с това да се избягва разясняването на нещата в самия документ, да, за да не се превърне той е просто в списък от препратки. По отношение на показателите за риск. Съгласна съм и с двете ви, че тук не може да се разчита само на предходните резултати, защото знаем добре до какви грешки може да доведе това. А, да не говорим, че показателите за бъдещето също много разчитат на рисковете, а, извинете, на резултатите от миналото. Така че а, и там има опасности може да има и някакъв текст, който описва а, риска, но сега той също може да е пълен с а, а, откази за поемане на отговорности и а, коментари, които имат за цел само да защитят а, а, изготвилия текста. Въпросът е да не е твърде сложен този текст. Сега по отношение на приложното поле е добре, да, да се разшири, съгласна съм и е много важно да има равнопоставеност в максимална степен, каквато може, в максималната степен възможна по тази тема. Трябва да внимаваме. Все пак да не искаме невъзможното, но времено това не означава, че а, трябва да нямаме възможност да разширяваме приложното поле и по отношение на покриваните продукти и по отношение на възможностите да се покрият и други а, теми от интерес за инвеститорите. И тук а, едно от най-интересните неща са разходите и таксите. Това съм а, го засягала многократно по-рано. Става дума за безкрайните слоеве такси скрит един по друг и накрая и, и сега в директивата за пазарите на финансови инструменти има ясни разпоредби за комисионните. които бяха забранени в Великобритания, но после се оказа, че в момента банките за съжаление, се измислят всякакви такси, които не са а, на част труд, а са процент от цялостната сума, която се инвестира. Представете си, близо 2% и половина. Това е напълно неразумно. Защо да направим като холандците при пенсионните фондове, където просто са забранени тези а, такси, които са процент от сумата? Не съм против а, разумни а, такси, а, които се заплащат преди предоставянето на услугата, или пък а, а, разумни такси, свързани с. А, а, които се начисляват на час работа на, на даден консултант. Просто това са различни а, типове такси. Всеки си има и различни квалификации. А, и така, и тук, и в мифите искам да повдигна въпроса за тези а, такси и хонорари. И накрая, да, може би не тук е най-подходящия момент да обсъждаме тези теми, но а, все пак този документ ни дава възможност да а, ги засегнем като теми и ако виждаме, че а, те са важни за Европейския съюз, можем да започнем да се занимаваме с тях и от тук. А, опасявам се, че ще кихна. Затова бързо давам думата на Филип. Благодаря, госпожо председател. А, аз от ще се... Е, аз се опитвам тук да влеза в различни роли тази вечер, така че е, мага да говоря малко френски, ще продължа френски. Госпожо докладчик, много ни хареса вашия доклад, бързам да кажа. Е, първият въпрос, е, който подкрепяме от доклада ви, какво казахте? Казано бе извън микрофон председателя, докладчика. Първият въпрос, е, на който трябва да се навлегне, да, са два, да има два продукта достъпни до, до е, потребителя, за да му се даде възможност да е, е погледне от дистанция, за да ги оцени, е, преди да се стигне до инвеститора. Сега въпросът да е, преминем до, е, е, какви други индикатори, дали бивш опит или квалификация, трябва да потърсим по-точен, по-прецизен индикатор на, по отношение на рисковете, на които е изложен даден потребител. Колкото до въпроса за заплащането на посредниците, е, трябва да има прозрачност. Наистина, но аз съм и пред, пред, прагматик е, и е, е, трябва да се опитаме да внесем известен ред в е, този свят, доста така суров понякога, защо не. На е, Колкото до е, Разбира се, при това трябва да се гарантира съответния надзор, за да се гарантират и е, инвеститорите. Е, и вие поставяте съответно ударение върху европейските агенции и тяхната роля. Това е добре. както каза ти, дребния дребният инвеститор иска е, не само сигурност, но иска да знае е, какво става с неговите е, пари и това, което законодателството европейското изисква е да има сериозни критерии, върху които той да, да се опре. Всички искат, разбира се, такива, не само древни инвеститори, Deutsche Bank и така нататък. Е, понякога е, тези плюсове са скрити в е, съответния портфел. Трябва да всичко, което е, е, представлява инвестиция, трябва да отговаря на тези условия. Едно от измененията е, третира конкуренцията. Тук е, трябва да видим до каква степен е, трябва да е, е възможно да се ограничи е, конфликта на интереси между е, производителя, предлагащия продукт и инвеститора. И, е, мисля, че успях да е, се изяза ясно. Е, сега сега за моят е, следващия докладчик, който е също жертва на е, е Юростар и навестника, на, на влака. А, мисля, че всички разбираме подобни проблеми. И аз, подобно на колегите, заставам твърдо зад твърдата линия да има прозрачност и съответната индустрия да си поема отговорността. Много се радвам, че има предложения в това отношение, даже още в първоначалното предложение на комисията. Сега, въпросът е също, кой чете този основен информационен а, е, документ? А, е, получихме предложения от потребителски организации, някои бяха много важни, много полезни, други не за това какво да се съдържа в този момент. И аз е, лично а, знам, че отличен опит, опит доста често пропускам анализа в подобни документи. Разбира се, не, че аз трябва да бъда основен критерий за това какво да се съдържа в документ. Но мисля, е, че е полезно да се възползваме от предложенията за консултация, да надградим. Но не смятам също така, че трябва да из... Е, полагаме много големи и сложни из... изисквания. Ние трябва да се възползваме също така и до постигнатите таксове по е, директивата за пазари на инвестиционни продукти също трябва да се възползваме и от е, начина по който се реши там кой е отговорен за появата на каква информация. Е, ставаше дума тук, че предложителя на проекта трябва да излезе с информация, но евентуално и дистрибуторът трябва да има пояснение в, в това отношение. Докладчикът също предлага да се разшири приложното поле към други инвестиционни продукти, включително пенсионни продукти. Аз съм за това. Смятам, че е напълно удачно като предложение. Сега, дали е, трябва да се дават е, разяснения за основните видове продукти на древно, Мисля, че потребителите не са и наясно дори с основните банкови продукти и къде отиват парите. Парите и в банките не стоят в края на грешата. Нямаме нищо против да обясним на потребителите защо разширяваме приложното поле, но разбирам и аргументите на а, комисията, за да стигне до текста, до който тя предлага. А, там просто се действа на базата на съществуващи прецеденти. Но ние можем да тръгнем от предложението на комисията и да обсъдим други варианти, за да видим дали е, ще сработят без да прилагаме специални тактики, за да забавяме документа. Не е трудно да обсъдим тези неща, но аз лично не съм експерт по продукти на дребно, инвестиционни продукти на дребно, затова смятам, че нали, хората, които разбират, трябва да се произнесат, но трябва да внимаваме. Госпожо Берес, ние в, с вас в миналото много по открит начин споделяхме мнение, обменяхме идеи и смятам, че и от тук нататък ще продължим и с удоволствие очаквам този процес. Председателката. Благодаря. Някой от го е искали да се изкаже? Не. Още някой да желая да вземе думата? Не. Тогава първанш имаш думата последно. Или искате да чуете комисията? От комисията има ли желаещи? Ето, заповядайте, госпожа Берес каза, че можете да вземете думата. Вземете, но все пак в и половина трябва да приключим. Благодаря. Благодаря много за думата, макар е, е, че получавам съвсем за кратко. Е, ние в комисията по-скоро се занимаваме с техническата страна на нещата, така че точно тези неща ще коментирам. Първо, напълно подкрепвам идеята, че един инвестиционен продукт трябва да се разглежда като начин да се стимулира економиката, да се инвестира в продуктивни цели, спекулативните продукти, разбира се, не може да се каже, че не са инвестиционни продукти. Те са инвестиционни продукти, но все пак не бихме искали точно тях да ги насърчаваме. Също време, но трябва да се направи разликата. А, трудно е да се направи разликата между инвестиционен продукт и спекулативен инвестиционен продукт. Ако купя дериватив, ако купя фьючерс на облигация, а, може да се окаже, че съм направил блестяща инвестиция, така че и а, е, фьючерсната облигация и дериватива може да се раз... като ам, инвестиционен продукт, но и като спекулативен продукт. Доста сложно е. И е, в крайна сметка тук говорим за регламент, така че трябва да има пълна яснота в формулировката е хубаво да помислим, ако искаме да, да разграничим между инвестиционните продукти и спекулативните инвестиционни продукти, трябва да измислим някакъв много гениален показател, по който да ги отделяме едни от други. Честно казано, аз не съм достатъчно умен, за да измисля нещо такова. По принцип е много трудно да се каже къде свършва инвестицията и започва спекулацията. И така, толкова по тази тема. Важно е от тук нататък по, да се вземе предвид, че няма само а, създател на продукта, има и е, емитет. Не е просто банката, която измисля продукта. Става дума е, за простия въпрос за облигациите или акциите. Тоест всеки в е, Франс Телеком също ще трябва да е, направи а, такъв документ а, е, за информация с а, е, ключовите елементи е, за своите инвеститори. Бългийското правителство, когато пуска облигации към инвеститорите на древно, също трябва да излезе документ КИТ. Трябва да се прави и в този документ сигурно някакво сравнение между риска на бългийския дълг и а, е, а, риска е, на дълга на другите държави. Това е доста деликатен въпрос. Е, доста трудно се оценява също време, но а, има различни информационни елементи, когато има пряко емитиране и а, когато има а, пакетиране на банков продукт, застрахователен продукт или участие в инвестиционен фонд. А, и така, имаме различни типове информация, така че може да се окажете, че целият формат на въпросния документ може да се наложи да се адаптира съответно което ме води до точка 3. Е, отношенията между производ... са, е, създателите на продуктите и техните разпространители. Първоначално се смяташе, че основната отговорност се носи от е, създателя на продукта, защото той знае точно как е създаден продукта, какви са калкулациите и е, характеристиките. Е, от там нататък дистрибуторът, това беше първоначалната ни гледна точка, се занимава просто с разпространението на документа с ключова информация, а не автор и не отговаря за съдържанието. Много често той няма каквото и е, да било участие в създаването на съдържанието, нито пък има повече информация за продукта, защото той е сложно конструиран и той не знае как е станало това. Сега обаче се говори и за разпределение на отговорността между а, автора на продукта и неговите разпространители, макар че а, разпространителите не винаги имат достатъчна информация за тези продукти. От друга страна, ако е, говорим за пряко емитиране, изведнъж се оказва, че разпространителите може да играят много по-важна гледна точка. Да кажем, ето, държавата издава облигации, след това а, местните органи участват в разпространението им. Има множество автори на продукти и оттам нататък може да се окаже, че раз, а, дистрибуторите а, играят различна роля. Те стават, не, а, те стават посредници, защото а, няма как е, авторът на продукта да отговаря, тъй като говорим за пряко емитиране. Така че има много неща, които можем да обсъдим тук. Трябва да се калибрират нещата. Не, че не искаме да разширим приложното поле, но все пак става дума за доста сложни технически въпроси, за конфигуриране на един важен документ и, и е по-добре да залагаме на сигурното. Знаем какво означава пакет, инвестиционен пакет, знаем града и е, знаем е, какво е добре да бъде включено в документа. от там дата, ако искаме да, преми, да пропуснем междинните фази, тогава и да сме много по-амбициозни, тогава може да се окаже, че съдържанието на документа може да трябва да бъде адаптирана значително, което ще означава, честно казвам, доста повече труд. Пенсионните продукти, те не са изрично изключени, но има разпоредба, която казва, че съответният документ, свързан с пенсионните продукти, може да бъде заличен. Тоест, ако има част на пенсионна схема, а не ам, обичайните пенсионни схеми, тогава там ключовата информация е следната. Плащам толкова, натрупването на капитала е толкова, просто обаче, че аз искам да знам какво мога да очаквам да получа, когато се пенсионирам. И това означава, че този елемент на документа с ключова информация за инвеститорите трябва да се прилага и за пенсионните продукти. И така, просто исках да ви обясня, че първоначално започнахме а, с, а, по-надребно, с по-неамбициозни цели. Да, може да се разшири приложното поле, но ще се наложи и повече да попишем. Ако искам особено се занимаваме с преките е, емисии. Благодаря, Перванш. Да, ще трябва да се реше, да се работи. въпрос е парламента. Какво е готов да направи. Но разбрах вашия дух и много се радвам, много се радвам, че дадох, имахме възможност да работим в е, тази посока. Много аспекти от регламента зависят е, от е, чисто технически моменти, които ще се решават на друго ниво. А, що се отнася до нас, ние имаме доста голямо сближаване на позициите по много моменти. Два аспекта искам да коментирам. Първо, споделянето на отговорността между създателя на продукта и дистрибутора. Смятам, че трябва да се запази, разбира се, е, клаузата за отговорност на създателя, е, особено с оговорката е, там, където това е възможно. До голяма, що се отнася до данъчния режим, там трябва да се има предвид режима на страната, в който се разпространява продукта основната отговорност за мене трябва да остане в ръцете на създателя на продукта. А, сега а, дистрибутора може, разбира се, да добавя информацията за фискалния режим, може, разбира се, ако желае, да добави и други. Но основната отговорност да си остане за създателя. Второ, Въпроса за приложното поле. Е, да, виждам, че има тежнения този основен информационен документ да бъде осложнен, но ако хората започнат да купуват отново акции, ще е по-добре емитентите да, е, се, да постигнат е, съгласие за това, какво трябва да се предоставя като информация. Това е свързано и с така, разширяването на стратегията за инвестиране. И накрая пенсионните фондове. Чисто от реалистични съображения не предлагам там да се разшири е, приложното поле, но виждам, че е, комисията им го прави. Знам, че колегите също има колеги сред нас, които имат е, желание. Това, разбира се, е обект на преговори за позицията на парламента и аз съм напълно готова да вляза в такива преговори. Ако подадете изменения в този смисъл, аз лично няма да бъда въобще раздразена. Сега, докъде ще стигнем, дали ще стигнем до края, това е друг въпрос, който за момента не мога да, на, кого, на който не мога да отговоря. Смятам, че това е основно е, отговора на коментарите ви и за момента нямам какво да добавя. Председателката, добре, благодаря. Крайен срок за измененията е 6 февруари и е целта е на 25 февруари да ги разгледаме, да гласуваме в комисията на 26 март и евентуално да влезе в пленарна зала документа през май. Благодаря на всички и преди да закрия заседанието, Нека да кажа, че днес е последния ден от мандата на Жан-Клод Юнкер. А, аз знам, че той ще ни липсва на всички с неговията искреност и чувство за хумор и мога да кажа, че остава една много а, голяма празнина, която никак лесно няма да бъде заета. Утро е, продължаваме с изменение на директивата за общата система на данък върху добавената стойност. Довиждане и благодаря на всички.